Dear colleagues, I think that it is... Драги колеги, мисля, че е време да започнем. Няколко минути вече закъсняхме. Започвам веднага с точка 1 от дневния ред. Ако нямате възражения срещу дневния ред, приемаме го без промени. Точка 2 Обявление на председателя. Трансатлантическо споразумение за инвестиции, достъп до документи. На последното заседание на 13 януари председателят на Инта обяви пред председателите на комисии, това е господин Ланге, е, някои предстоящи промени във връзка с разширения достъп до документи в контекста на преговорите за всички е, депутати. Като условията за достъп ще зависят от вида на документа. Ще ви изпратим по електронна поща списък на документите, които попадат в трите различни категории за тази цел. По отношение на графика, имаме извънредно заседание на 27 януари. То ще започне в 3 часа след обед. Целта ще бъде обмен на виждания с заместник-председателя на Европейската комисия господин Шефчович. Преди приемането от страна на комисията на първите части от нейните документи във връзка с уредбата на климата и енергетиката в края на февруари. Моля да отбележите тази дата за това извънредно заседание. Освен това ще имаме резервен ден на 29 януари след обед. Днес, както обикновено, Превод се предлага от и на всички официални езици, с изключение на естонски и малтийски. И също така заседанието се излъчва в интернет, пак както е обичайно. Ако нямате бележки по дневни ред, смятаме го за прият. Преминаваме към точка трета. През юни 2015 е, е, година ще обсъждаме т.е. през юни 2014 година бе постигнато политическо споразумение в е, съвета и официална позиция в връзка с директивата за качеството на горивата. Сега ще обявя графика. Обсъждане ще има по точка 7. 27 януари, 12 часа е срокът за изменение. Ще гласуваме в комисията ЕНВИ за евентуален мандат на 24 февруари. Вероятно на 2 април ще бъде гласуването в пленарно заседание. И сега казвам добре дошъл на Каспар Герхард, министър на околната среда и регионалното развитие в латвийското правителство. Той представлява председателството на Съюза. Както е обичайно в началото на всяко 6 месечие, ние каним съответния министър на околната среда или министъра на здравеопазването, а понякога и министъра на земеделието да се изкажат пред нашата комисия и да обяснят каква ще е програмата на председателството за неговото 6 месечи. С удоволствие ви давам думата, господин председател. По-късно ще дам думата на членовете на комисията, за да ви зададат въпроси, на които да отговорите. Заповядайте. Е Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. Priekšsēdētāji kungs, godājumie parlamentu locekļi, kolēģi уважаеми колеги. Нека първо да ви благодаря за вашата покана и за възможността да споделя с вас приоритетите на латвийското председателство. Вие сте най-важната комисия в Европейския парламент, що се отнася до околната среда. Председателството на Европейския съвет е голяма чест, но същевременно и голяма отговорност за Латвия. Екипа на латвийското председателство ще положи усилия, за да изпълни своите задачи и да се справи с предизвикателствата съвместно с парламента и с комисията, предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. Имаме каталог с приоритетите на така нареченото трио. Искам да ви благодаря за до сега свършената от вас работата. <clears throat> това, което вие сте постигнали до сега, представлява добра отправна точка за латвийското председателство. Е, латвийското председателство иска да се концентрира върху климата, върху подобряване на качеството на въздуха и върху ефективно използване на ресурсите. Нашата цел е да се постигне устойчив растеж – и а, да се дава предимство на предприятията, които се придържат към екологичните стандарти и произвеждат по екологосъобразен начин. А, в тази връзка да спомена и а, схемата за търговия с емисии. Тя поне също трябва да се работи. Необходимо е ам, да се създаде резерв, така че да се ам, постигне по-висока степен на стабилност. Всички участници в схемата ам, одобряват тази стъпка. Темата е обсъждана и в съвета. А, има решение, което ам, включва в себе си това предложение за резерв за стабилност на пазара. Ще се радваме, ако разговорите с Европейския парламент по тази тема започнат още през пролета. Относно политиката, свързана с климата. Има директива за непреките промени в земеползването, така нареченият ILUC. Необходимо е, е да се постигне съгласие между двата законодателни органа на Европейския съюз. И тази тема ще се разглежда в контекста на изпълнението на политиката за използването на биогорива и тяхното производство съответно. Латвийското председателство ще се действа за постигане на съгласие между двата законодателни органа. Вторият ни приоритет, както вече казах, е повишаване качеството на въздуха. Ние искаме да гарантираме за нашите граждани по-високо качество на въздуха, защото замърсения въздух, както е известно, води до сериозни заболявания и дори до смъртни случаи. Така че трябва да кажа, че и програмата на СИТЕ, свързана с околната среда, представя определени задължения, които трябва да изпълним. Замърсения въздуха, крие много рискове в себе си, свързани с човешкото здраве и с околната среда. На следваща, на следваща тема, на следващото място трябва да казва, че е постигнато съгласие е свързано с, с средно големите горивни инсталации. С Европейския парламент трябва да бъдат проведени разговори с Европейския парламент, така че нещата да бъдат придвижени напред. Ще се радваме да бъде постигнат компромис още по време на латвийското председателство, така че да няма никакви ограничения е, в тази област е, в европейското законодателство. Ще работим и по темата за поставяне на горни прагове за емисиите, но е, трябва да изчакаме новото предложение на комисията то е тясно свързано с международната политика в областта на климата. В допълнение към темата за климата и качеството на въздуха ще се занимаем и с ефективното е, използване на е, природните ресурси. Економическото развитие трябва да е устойчиво, това е тема, която е много важна. Още през десетилетия беше казано, че имаме само една планета, а ние живеем така, сякаш разполагаме с много планети. Економическият растеж трябва да е свързан с ефективното разходване на природните ресурси. Растежът трябва да е устойчив и екологосъобразен. Конкурентоспособен Европейски съюз а, върви ръка за ръка с ефективното разходване на природните ресурси. В комисията ЕНВИ ще се организира дискусия за европейския семестър и за обсъждане на програмата Европа 2020. Ам, за нас е, е друг важен приоритет е ам, цифровата програма, е, развитието на новите технологии. Ние искаме да използваме всички възможности за ефективното използване на природните ресурси. Комисията МВ е, през октомври изрази своята подкрепа за ефективното използване на природните ресурси и трябва да работим и за напред с изпълнението на седмата рамкова програма. Има и предложение на комисията, свързано с кръговрата в економиката и трябва да се работи върху разпоредбите, свързани с преработката на отпадъците. Това, което не се понрави на всички през декември, тук в комисията ЕНВИ и в съвета по околна среда, бяха някои от тези въпроси, но латвийското председателство ще работи и за напред, взимайки предвид и предложението на комисията, за да се отбележи напредък по, този, по тази тема. Следващ приоритет е опазването на биоразнообразието. 2015 година е а, една много добра година за провеждане на разговори в а, а, тази област и на национално, европейско и експертно ниво. Трябва да се изготви предложение за опазването на биоразнообразието. Ще има неформален съвет, който ще бъде посветен на тази тема. Ще обсъдим въпросът с опазването на биоразнообразието и в отделните държави членки. Тази тема ще бъде обсъдена и на национално ниво. Става въпрос за транспонирането на европейското законодателство в националните законодателства, що се отнася до опазването на биоразнообразието. По време на това заседание през април на този неформален съвет, ние искаме да се посветим на въпроса как биологичното разнообразие може да бъде свързано с въпроси от политиката, свързана с околната среда. И двете теми са много важни. И енергийната економика, и ам, биологичното разнообразие. Ние трябва да се стремим да постигнем целите и ам, по а, двете теми. Има и други важни въпроси, свързани с устойчивото ам, земеделие, а, както и ам, продоволствената сигурност. Това също са теми, които ще залегнат в нашата програма. Ще има и ам, действия, които ще бъдат предприяти по темата за новите храни. И накрая, международната политика в областта на климата. Програмата през следващите месеци ще е доста интензивна. В Париж искаме да постигнем съгласие на световно ниво да има споразумение в областта на околната среда, което да бъде одобрено от всички световни лидери. Това също ще е приоритет на нашето председателство. Ще направим всичко възможно за за да се справим с всички предизвикателства и Европейския съюз да е представен с един глас на всички тези форуми. Ще работим за изпълнението на стратегията, която е с устойчив характер. Европейския парламент в своето решение също посочи това. Освен това трябва да се работи и по стратегията за развитието на Европа след 2000 Базелс, Роттердам, Стокхолмско. И 15-та година. Базел, Роттердам, Стокхолм има подписани конвенции и в тези градове и тези конвенции трябва да бъдат спазвани. Е, това е важно, за да могат да бъдат постигнати, да бъде постигнат напредък не само на европейско ниво, но на световно ниво. Уважаеми дами и господа, през тези 6 месеца латвийското председателство се надява, че ще работи в тясно сътрудничество с вас, особено като говорим за постигането на съгласие. Както вече казах, в нашите приоритети ще залегнат и средно-големите горивни инсталации. А, и така, желая ви много успех в по-нататъчните ви действия. Надявам се, че ще си сътрудничим, така че да можем да гарантираме една чиста околна среда и устойчива економика за едните поколения. Благодаря ви. Dear Minister, I want to thank... Уважаеми господин министр, искам да ви благодаря за вашето уводно изложение. Сега можем да направим две поредни сесии с въпроси и отговори. Приканвам колегите от първата сесия или първия кръг въпроси да се изкажат. Господин Иво Белет от НП е първият координатор. При този първи кръг ще се изкажат координаторите. Моля координаторите да се придържат към две минутен срок за изказването. Благодаря, господин председател. Е, ще се постарая максимално да огранича изказването си наистина до две минути. Господин министр, благодаря ви за присъствието ви тук. Естествено, ЕНП би желала да, благо... да ви пожелая успех на вас и на вашето председателство през едните 6 месеца. Ние много интензивно ще работим с вас. Много се радвам на това, което казахте за качеството на въздуха, защото малко се опасявахме, че комисията се опитва да снеме този въпрос от дневния ред. Много се радваме на това, което казвате за вашия амбициозен подход във връзка с таваните по директивата, предложена от комисията. Е, това е свързано и с проектите за така наречената кръгова економика. Колегата Карл Хайнс Флоренц по-надълбоко ще навлезе в тази тематика е, но е, ясно е, че е, не желаете да се отървете от проекта. Той трябва да претърпи някои изменения, но във всички случаи ще остане в дневния ред. Това е един от най-важните компоненти за устойчива економика, за устойчива промишленост в Европа, за устойчиво развитие. Искам да съсредоточа вниманието си върху МСР. Това е един от основните стълбове на реформата в системата за търговия с емисии. Ние много бихме искали да чуем конкретното ви мнение за този проект предложението от страна на вашето председателство, внесено в съвета, е много качествено и много ни удовлетворява. Надяваме се, че бързо ще започнат преговорите в тристранните срещи. Е, утре е, комисията ИТРЕ ще даде своето мнение, а след 3 или 4 седмици и нашата комисия ще изложи виждането си по доклада, след което ще бъдем готови за максимално скоростно започване на тристранните срещи. Три конкретни конкретни въпроса. Първо, за на за, за така наречения backloading. Какво мислите за него? Защото той е много важен при реформата на системата за търговии с емисии. Това е важен компонент и от резерва за пазарна стабилност, така наречения МСР. Мисля, че има идея за инвестиране е, в така наречения инвестиционен фонд или в нещо подобно на инвестиционен фонд, е, откъдето да се финансират е, проекти за внедряване на нови технологии за енергийна ефективност. Какво мислите по този въпрос? Другият основен аспект е този за така нареченото въглеродно изместване. изнасенето на производства, замърсяващи производства в други страни. Има много членове на нашата комисия, които биха желали да чуят е, гаранция от вас – е, да чуят, че съветът и комисията ще се ангажират е, с това да предотвратят подобно изместване и ще е, работят по изготвянето на стимули за най-добре справящите се предприятия. Благодаря. Сега Матиас Гроте от името на социалистите и демократите. Благодаря ви. Ще използвам моите две минути Господин министре, благодаря ви за вашето представяне. Радвам се, че споменахте пакета за качеството на въздуха. Е, в работната програма на комисията е заложена тази нева. Благодаря ви, че споменахте пакета за преработването на отпадъците. Миналата седмица е, казахме, че относно пакета за въздуха и е, за отпадъците. Няма да отстъпваме. Благодаря ви за вашата ангажираност и ви молим наистина да предприемат съответните действия в съвета. Ние искаме двата пакета да бъдат подобрени и в крайна сметка да бъдат изпълнени. Радвам се, че споменахте и непреките промени в земеползването, че и там искате да внесете подобрения. Относно европейския семестър, енергийният съвет се споменава в тази връзка. Ние сме законодател по отношение и на климата, и на енергетиката. Е, вие обаче споменахте тази тема в рамките на цифровия пазар. Може и от ние искаме наистина да, да ам, кипи законодателен труд. Ние не искаме да се използва инструмента от ам, економическия семестър. Ние сме законодателен орган и искаме а, да създаваме закони, които да бъдат а, е, изпълнявани, а не в крайна сметка да се стига до купища е, хартия, без да има някаква сигурност, без да има нещо съществено, което да се приложи на практика. Благодаря ви за е, темите, които споменахте. Добрите председателства са винаги тези, които се падат на малките държави членки. Малките държави членки се справят много добре по време на председателството си и се надяваме е, в е, е, политиката на климата и околната среда да бъдат постигнати резултати. Благодаря ви. Моля ви да бъдете по-стегнати в изказванията си от господин Белет. Благодаря, госпожа Гърлинг. Благодаря ви. Имам въпрос за програмата РЕФИТ на Европейската комисия. Как се вмества тя в философията на вашето председателство? Ние сме комисия по околната среда, но заедно с това законодателството в областта на екологията от съвета засяга често малките и средни предприятия и разходите, свързани с спазването на законодателството, могат да повлияят отрицателно върху инвестициите. И така трябва да видим, трябва да се интересуваме не само от приемането на законодателството, а и от разхода ефективното прилагане на законодателството от държавите членки. Аз приветствам програмата REFIT на Европейската комисия, която би трябвало да доведе до бързи положителни резултати. Можете ли да потвърдите своята ангажираност към тази програма и ще има по-стриктен анализ и преглед на, съществи... на съществуващото законодателство и ефекта му върху заед... заедостта? Процесът, програмата РИФИТ ще бъде ли текущ процес, който ще се радва на вашата непрекъсната подкрепа? Председателят, благодаря от името на либералите, господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за изложението. Трябва да кажа, че много съм удовлетворен от приоритетите, които са очертали за тези 6 месеца. Това са приоритетите, които самият аз бих избрал. Заедно с това, това са все въпроси, които се натъкват на трудности. Климата и системата за търговия с емисии бяха засегнати от господин Белет. Има опасност от това комисията не е доволна от съвета и парламента е, възнамеряват да отеглят своето предложение. И разбира се, един е, от вашите приоритети е по-ефективно използване на ресурсите, кръговата економика, рециклиране и отпадъци. Всички знаем какво стана в Европейската комисия. Миналата седмица комисария Тимерманс на среща с групата на либералите обясни защо е изтеглил, защо е оттеглил пакета. Не чух нито един убедителен довод, използваните от него доводи бяха, не знам как да обясня, просто не бяха убедителни, така да го кажем. Последната информация е, че можем да очакваме в края на тази година ново предложение. Аз не смятам, че имаме толкова много време и трябва много по-категорично да искаме ново предложение по-рано. Аз не смятам, че комисията трябва да свърши огромно количество нова работа. Готов ли сте като председателство да окажете натиск върху комисията да представи максимално бързо ново предложение? И накрая, за биологическото разнообразие. Радвам се, че сте избрали този въпрос за приоритет. Малко се притесних от това, което казахте за биологическото разнообразие енергетиката, като че ли едното трябваше да е за сметка на другото. Знаем, че биологическото разнообразие не се радва а, на много добри условия в момента. Готов ли сте през следващите 6 месеца да кажете пределно ясно, че Рифит – за е, екологичното законодателство Натура 2000 и е, местообитанието на птиците няма да пострадат. Благодаря сега госпожа Конечна от името на, на Обединената левица. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за изложението на приоритетите. Трябва да кажа, че не ми се налага да прочета текст от 700 страници, което щеше да е невъзможно. Вашите приоритети са и наши приоритети, не само защото следващите 6 месеца ще бъдат от стратегическо значение. Ако не можем да подготвим всичко в първата половина на годината, следващото председателство няма да успее да смогне. Един от вашите приоритети е пакета за качество на въздуха а, или горните граници на замърсяването. Под ръководството на госпожа Гърлинка, нашия докладчик, ние искаме да продължим тази инициатива. Много се радвам, че сте готов да се присъедините към нас. Заедно с това имам въпрос за пакета за качеството на въздуха. Как ще разреши ситуацията в съвета? Има държави членки, които не спазват дори сегашното съществуващо законодателство. И тъй като въздухът не познава граници, не спазването на законите от едни държави членки, вреди на други държави членки, които спазват законодателството. Искам да ви призова да обърнете внимание на, на, на спазването на директивата за качество на въздуха. Аз съм от Чешката република и трябва да кажа, че това, което се случва в Полша е нарушение и то, което е опасно за нашето здраво и за околната среда. Не сме готови да търпим това повече. Преди да приемем новото законодателство, да не забравяме, че има държави членки, които не спазват съществуващо законодателство. И накрая още нещо, което не споменахте, но което е много важно и то е трансатлантическото споразумение за търгови инвестиции. Как ще участва съветът в преговорите? Къде според вас са границите, които не могат да се прекрачат в областта на околната среда? Къде са границите, отвъд които няма да приемете натиск от страна на Съединените щати? Сега е, от името на зелените. Е, добър ден, е, господин министр. Добре в Европейския парламент. Очаквам да работим заедно през следващите 6 месеца. По приоритетите между нас има съгласие и това е добро начало ние ще работим по съдържанието допълнително, защото в преговорите за биогоривата можем да очакваме интересни разговори. Също въжи системата за търговия с емисии. Към въпросите, които вече бях повдигнати, искам да се спра на международните преговори за климата – много важен въпрос. Париж, Париж изглежда далеч, чак през декември, но от, но ние се, от Копенхаген раз, разбрахме, че се опитахме да постигнем всичко там и не успяхме. Така че трябва да се подготвим. ние трябва трябва да разработим националното участие. Можем да разговаряме за тези минус 40%, които ще бъдат представени, но въпросът е какво означават тези 40%. Ще създадем ли вратички в платформата, която обещаваме? Аз мятам, че това не бива да става. Една от най-опасните вратичка е Лолусия искам Аз искам да ви, да ви помоля за ангажимента е, Лувосев да не се включва. В противен случай ще създадем, ще отворим една вратичка, която ще бъде лош сигнал. И така, може да направите така, че Лувосев да не бъде част е, от е, тези минус 40%. Благодаря. Господин Петичини, от името на е, Свобода и пряка демокрация. Господин министър, добро утро и добре е дошъл. Аз имам едно изказване, което на пръв поглед може да изглежда защита националните интереси, но не е така е, черпя от един италиански опит, който ни кара да се замислим. След това ще формулираме европейски е, полки. Става дума за така наречената земя на пожарите около Неа, на Неапол. Там се изгарят незаконно радиоактивни отпадъци, при което се отделят токсични вещества. Беше проучен, беше направено едно проучване което показва, че в провинция Наполи е, се, и се, се увеличили случаите на тумор на е, стомаха и други е, подобни. Същото се случва и в провинция Касерта. Последната актуализация на проучването показва, че има случаи и на заболяване сред децата. Сега европейски аспект. Как се, ще се използва ли процедурата за нарушение при подобни скандални нарушения? Процедурите за нарушение вредят на гражданите, а не на политиците. Възнамерява ли това председателство да обмисли нови инструменти, които са по-ефективни, които не наказват гражданите, но защитават тяхното право на здраве. По-конкретно, възнамерявате ли да представите предложения, така че да се спазва действително принципа замърсителят плаща? Сега министър Герард, ако може да отговори накратко на въпросите, представени от колегите. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви за въпросите, които ми зададохте. Тези въпроси ам, много точно описаха ам, всички важни теми, които се обсъждат и ще се обсъждат и в съвета, и в Европейския парламент. Ще отговоря подробно на въпросите ви и ще започна с въпроса на господин Белет. Много съм благодарен, че зададохте е, един конкретен въпрос и става въпрос за ам, реформата в СТС, системата за търговия с емисии. Казахте, какви са възможностите за финансирането, за изтегляне на квотите за един период в бъдещето и така нататък. Работи много интензивно по тази тема искаме да изготвим пакет, който да предложим на парламента. Държавите членки обаче имат разнопосочни мнения. Ние ще се опитаме да обединим мненията, така че да бъде постигнато съгласие в съвета. Искаме да има едно решение, което да е разумно, балансирано от финансова гледна точка и е, решение, което е, да отговаря на очакванията на всички участници на пазара. Относно е, емисиите въглероден двуокис, без всякакво съмнение, в бъдеще ще работи много интензивно и по тази тема, но е, ще действаме стъпка по стъпка. Резерва за стабилност на пазара е една такава стъпка. Ще бъдат изработени препоръки, не на последно място и по отношение на емисиите за въглерода, т.е. изтичането и съхраняването на въглерод. На следващия въпрос – въпросите на на някои от депутатите бяха много актуални и много широко обхватни. За половин година няма да можем да намерим решение на всички проблеми, но ще направим всичко възможно, за да постигнем напредък по всичките въпроси, които поставихте. Относно зеления семестър, през март ще има обсъждане на темата в контекста на Европа 2020. Трябва да видим и как ще подходим и за напред по отношение на економическия семестър и по отношение на стратегията. Приоритет е и цифровия дневен ред. Околната среда и други политики също ще намерят отражение в нашите приоритети. Екологосъобразната економика може да доведе до растеж и развитие. Госпожа Герлинг. Зададените от вас въпроси а, бяха доста сериозни. Е, и ir jābūt īstenojumā дали вас. Съгласни сме с това, че законодателството трябва да отакова е от такова естество, че да може да бъде е, прилагано на практика и да води до заложените цели. Но не трябва да има цели, които са свързани с понижаване стандартите, свързани с околната среда. Господин Гебранди. Относно ам, економиката, свързана с отпадъците. Съвета изрази своята подкрепа по отношение на ефективното използване на природните ресурси и създаване на законодателна рамка за преработка на отпадъците. Е, ще се стремим е, да следваме целите, заложени в Европа 2020 като ам, за изходна точка ще използваме ам, съществуващото предложение. Имаше предложение за отегляне на въпросния пакет и съвета беше доста, доста обезпокоен. Темата е обсъждана и в, по други поводи. Голяма част от държавите членки ам, иска да поеме ангажимент, така че да се стигне до най-малкия общ знаменател и да се постигне съгласие. Така че в настоящия момент, както ние, така и вие, ще работим работим и ще работим в бъдеще по тази тема. Ние ще координираме действията и ще видим как комисията ще подходи и колко амбициозни ще са целите, и кога предложенията ще бъдат оповестени. И така, както казах, ще продължим с нашите действия на тази основа. Господин Гебранди, вие споменахте биоразнообразието това, е едно от най, е, това е един от най-важните въпроси, заложени в програмата на латвийското председателство. Работите по законодателството вече са започнати, но а, те ще продължат и отвъд латвийското председателство. Неформалният съвет ще даде възможност да се започне дискусия по тази тема. Освен това и експерти са прикарани да вземат участие в дискусиите свързани с тази тема. Госпожа Кречна. Съветът е, много внимателно е, следи за качеството на въздуха в Европа. Качеството на въздуха е, е свързано с много заболявания. Съгласен съм с вас, че е важно в Европейския съюз да се е, следи е, за доброто здраве на нашите граждани. Ние е, ще продължим да работим по тази тема в бъдеще. Чистият въздух е много важен и държавите членки ще работят върху транспонирането на вече съществуващото законодателство. Относно TTP, Трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение, и този въпрос беше споменат. Екологичните стандарти, които съществуват в Европейския съюз, са едни от най-стриктните, най-строгите в света. Ние сме постигнали много и за това трябва и по време на преговорите за трансическото споразумение да не губим от поглед тези стандарти и да надграждаме на тях. Необходимо е да защитаваме нашите европейски ценности. Господин Екот, относно е, международната програма и преговорите и целите на Европейския съюз. Както вече казах, тази година е от решаващо значение. Надяваме се, че в Париж ще бъде постигнат успех. Конференцията в Лима беше много важна стъпка напред. Много въпроси бяха предвижени напред, бяха намерени решение на много от е, е, проблемите. То, благодарение на заключенията на съвета виждаме, че измененията в климата са много важна тема за нас и ние е, играем водеща роля в тази връзка. Конференцията в Лима беше успешна благодарение на италянското председателство, което координира позициите на държавите членки. Ние бяхме представени на най-високо ниво. Действията бяха много последователни и плодотворни. Дискусиите и преговорите бяха тежки и много сериозни и е, смятам, че постигнахме много от целите си. Тази година ще е от решаващо значение. Ние сме готови в е, първото полугодие и в Женева и в Бон да координираме позицията на Европейския съюз. Ще работим съвместно с комисията. Очакваме съобщението е, на комисията. Ще има среща на срещ, ще има среща с министър на околната среда на следващия председател на Европейския съюз, а именно Люксембург. Франция също много активно се ангажира по въпроса. Какви ам, мерки може да предприеме Европа, за да постигне това намаление в размер на 40%? Подходът е стъпка по стъпка, като първото предложение е следното – да бъде подобрена системата за търговия с емисии. Следващата стъпка е свързана с възобновяемите енергоисточници и както вие споменахте, Лулу CF или с други думи земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство. Е, ще е, обсъдиме тази тема и в съвета. Благодаря ви. Jā. Jā, nu neapšaubām ir ļoti svarīgi, lai Няма никакво съмнение, че е важно в държавите членки да се спазват високите екологични стандарти, в а, а, всички сектори. Чухме, че някои страни а, са по-обезпокоени за качество на въздуха, други са по-обезпокоени за преработката на отпадъците. За нас е важно във всеки един регион на Европейския съюз проблемите да бъдат решени и на европейските граждани а, да бъде представен един значителен успех. Благодаря ви. Преминаваме към втория кръг въпроси. Моля колегите наистина да вместват въпросите си в определеното време, което в случая е минута и половина. Госпожа Елизабет Гърдини е първа. Благодаря. Благодаря на министъра Герхард и му пожелавам успех на първото председателство на Латвия. Искам да се върна на качеството на въздуха. Много важен въпрос за гражданите. За парламента възниква и проблемът за метода, защото ние не знаем колко време ще трае, колко ще продължи, колко време ще остане замразен проекта. Сега по същество има страни, кои, които са засегнати от трансгранично замърсяване. Мисля, че това не е, не е коректно към страни, които имат проблеми вътре в страната. Ето защо ние искаме да знаем колко, ще продъл... колко време ще остане замразен на проекта. Освен това, виждам, че искате да осигурите съгласуваност на екологичната политика и функционирането на вътрешния пазар и а, включвате а, извън пътната подвижна техника. Сега госпожа Бонафе има думата. Благодаря, господин председател, господин министр. И аз искам да изразя, да кажа, че оценявам вашите приоритети. Вие говорихте за предложението на комисията да отегли едно от досиетата за отпадъците и за за кръговата економика. Няма да навлизам по същество в тези няколко минути, защото утре ще имаме изслушване. Искам обаче да подчертая, че това е валидно не само за екологичния аспект, за растежа, но също така и за заетостта економиката. За да излезем от кризата, трябва да разчитаме на новите технологии и на зелена економика. Колега Гроте напомни, че миналата седмица в Страсберг не беше прията резолюция за програмата на комисията но имаше мнозинство за всички изменения, които настояват комисията да не отегля пакета за качеството на въздуха и отпадъците. Очевидно има воля да продължим да работим. Вие казахте, че ще продължим да работим. Искам да ви попитам какви конкретни актове ще бъдат приети, за да се работи по това важно досие. Господин Пяга има думата сега. Благодаря, господин председател. Господин министр, имам два въпроса. Единият е свързан с директ директивата за генетично модифицираните организми и култури. Държавите членки тук имат автономия, която се изразява във възможност да забранят или да разрешат отглеждането на такива култури на своя територия. Съществува обаче въпросът с презграничното заразяване. Господин Юнкер обяви, че ще се следи изпълнението на директивата, особено в частта и за разрешенията. Тоест, е, за начина по който държавите членки разрешават използването на култури от генетично модифицирани организми на своя територия. Смятате ли, че е, Държавите членки трябва също да участват в наблюдението на тази директива и че трябва да се предприемат специфични мерки на ниво съвет. Така че държавите членки, които желаят да забранят генетично модифицираните култури на своя територия, да осъществяват сътрудничество с своите съседи, които са решили пък на своя територия да допуснат такива култури. Благодаря, господин Торвалц. Благодаря, господин председател. Господин министре, добре дошли в парламента. Опитах се да проуча какво сте правили, кой сте, що сте били в миналото, за да преценя какъв човек сте. Разбирам, че много тясно сте си сътрудничили с Домбровски, така че е много лесно да ви задам пряко въпроса. Кой ще бъде шефът? Вие или Домбровскис? В преговорите, които се провеждат. Защото вие като председател може би трябва да имате предимство. Но очакваме да чуем от вас точно каква роля ще изпълнявате. Thank you very much. And now... Благодаря. Господин Ек. Danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председателю, господин министре. Благодаря ви за това, че очертахте пред нас приоритетите на председателството. Една тема искам да приведа на вашето внимание. От 2013 година в Европейския съюз има забрана за опити а, с животни. И а, а, този законодателен акт а, отговори на загрижеността на редица европейски граждани, свързана с опитите с животни. Повече от 100 хиляди животни са използвани при опити в рамките на програмата РИЧ Много а, животни са използвани за опитите с химикали, въпреки че съществуват и альтернативни методи за изпитванията, т.е. изпитвания без животни. Европейския омбудсман потвърди това е, твърдение, както и е, Агенцията за химикалите. Какво ще направите, е, за да бъде въведена забрана и за по-нататъчни изпитвания с животни, да речем в областта на козметиката или в други области. И има регламент, в който се казва, че където и да е възможно, трябва да се извършват изпитвания без животни, изпитвата с животни трябва да се използват само като а, крайна мярка. Какво ще направите, за да намалите опитите с животните, защото тези вид изпитвания са една а, черна точка в историята на човечеството, как, както Махатма Ганди е казал. Енау, мистер Шлек. Благодаря, моля да спазвате времето за изказване. Господин Шлек. Благодаря, господин председател. Ще продължа изказването си на хрватски. Е, е, драго ми е, че сте ви у Сонго. Господин министре, драго ми е, че в уводните си думи споменахте и че ще настоявате за продължаване на работата върху тъй наречената кръгова економика и съпровождащите я законодателни актове. Искам обаче да ви обърна внимание на някои неща и да задам някои въпроси. Един от важните компоненти на този законодателен пакет – е свързан с изискването за затваряне на местата, където се депонират отпадъци. За съжаление, Европейската комисия не разисква други аспекти на това изискване, освен разходите, които ще бъдат прехвърлени на следващите поколения. Освен това, до 2020 година е срокът, но явно е, че ако така продължаваме, ще е, се забавим. По отношение на депата за отпадъци, е, самата Европейска комисия признава, че те съставляват заплаха за бъдещето. Това обаче е въпрос, който не само е тясно свързан с околната среда, той има важна връзка и с други важни проблеми. Например, ние е, в местата за депониране на отпадъци изхвърляме ценни суровини, които могат да се използват, например, в енергетиката. Вместо да ги използваме, ние ги изхвърляме, след което внасяме енергоносители от Русия. Следователно не става дума само за връзка за околната, с околната среда, но и за енергийна ефективност и доставките на енергия в Европейския съюз. Ето въпросите ми. Какво възнамерявате да направите? Какви са плановете ви за внасене на изменения в пакета актове, свързани с кръговата и економика? Е, знаем, че на заседание на съвета на министрите в областта на екологията е, министрите застанаха е, всичките те зад позицията, че трябва да се работи по този пакет, но комисията иска да го оттегли. Господин Лафронте, благодаря господин председател. Искам да говоря за пластмасите. Въпрос, за който се говори много след споразумение със съвета. Според компромиса, държавите членки трябва да приемат мерки, за да ограничат производството, за да се постигнат значителни цели до 2019 и след това 2025 година. Това е задължително, за да се хармонизира ситуацията в Европа, тъй като има много и различия между държавите членки. В Италия все още широко се използват пластмасови турбички. Знаем съмненията на комисията. Комисария Тимерманс каза, че комисията и парламента са решили да не искат да ограничават гъвкавостта, следователно трябва да чакаме европейската инициатива да бъде транспонирана вие, комисарят говори за отегляне на предложението, за да представи модифициран вид през 2015 година. Възнамерявате ли да спрете комисията да се противопостави на подобен проект? Госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател, господин министр. Климатичният пакет, климатичната политика ни дава възможност да се съсредоточим върху някои проблеми. Много от целите в областта на околната среда, замърсяване, рециклиране или управление на биологичното разнообразие не са ясно дефинирани но са свързани с висока цена за европейските граждани и тяхната дейност. Няколко въпроса. Каква е реалистична и осезателна перспектива предлагате от името на парламента и тази комисия? С какви инструменти ще гарантирате изпълнимостта на тази политика? Привличам вниманието ви върху стремежите на европейските граждани да възвърнат своята независимост. Какви гаранции за суверенитет можете да е, предложите и в кои области? Благодаря. Господин Карл Хайнц Форенц има думата. Благодаря, господин министре. Добре е дошъл. Вие сте 21-ият представител на европейско, на председателство на Европейския съюз, на чието представяне присъствам. Господин Гроте имаше право, когато каза, че и, и други малки държави членки са се справили много добре с председателството. И започвам с любимата ми тема за кръговрат в економиката и за преработването на отпадъците. Беше казано, че Документа, който е представен, е свързан с е-, екологосъобразната политика, но това не е така. Тук става въпрос за зелената економика. Трябва да работите и за напред по тези теми. За Европейския съюз съществува много добра възможност защото Европейския съюз е голям износител, но има нужда от внос на природни ресурси. Искам да ви помоля тази политика за вас е една политика, свързана с бъдещето. Нека из, комис комисията и със съвета да обсъдите тази тема. Не може всичко да бъде уеднаквено, не може а, стандартите от Австрия да бъдат прехвърлени в Румъния и България, защото тези страни не могат толкова бързо да се не мога толкова бързо да изпълнят тези стандарти. По принцип подкрепям вашата програма, господин Данс. Thank you very much. Um, thank you, Mr. Благодаря, господин министър, за изявлението. Особено приветствам казаното от вас за приоритетите. В парламента ни сме подложени на натиск. В парламента оказваме натиск работната програма да, пре, да включва работа по пакета за качеството на въздуха и да промени решението за отегляне на този пакет. Бихте ли ни казали няколко думи за работата на съвета по пакета за качеството на въздуха и как вървят нещата там, особено новите тавани 2030 година? Очаквате ли ние в парламента да направим нещо конкретно, за да ви помогнем? Защото след, след изтеглянето на този пакет от работната програма и включването и на пакета за качество на въздуха след оказан натиск, е очевидно, че предприятите от нас мерки са доказателство за това, че ние можем да помогнем и ако имате някакви конкретни а, потребности, които ние можем да удовлетворим, а, споделете ги. Господин Данкан. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за онези от нас, които бяха в Лима. А, ние сме доста разочаровани, тъй като имахме високи очаквания. Резултатът е, че много економики и много страни просто не могат да се да скъсат с въгле, въглеводородните горива. Мисля, че ние трябва да можем да преминем към нисковъглеродна економика, като преходен етап към безвъглеродната економика. Улавянето и съхранението на въглерода може би е на временно действие. Бихте ли ни казали дали председателството може да е тласък на тези мерки, чрез финансиране или приоритизация? В Шотландия ние имаме проект, който е жизнеспособен. Аз мисля, че ако не постигнем напредък в лавенето и съхранението на водорода, ще пострадаме. Очевидно е, че не сме готови а, да скъсаме а, с въглеводородите. Сега госпожа Шайер Пири. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че министърът е тук в Шотландия и цели Европе... в Холандия и цели Европейски съюз всички се притесняват от състоянието на природата. Тук искам да повдигна въпроса за директивата за местообитанията на птиците. Имайки предвид, че през 2015 година ще има доклад за състоянието на природата, и имайки предвид факта, че в страни като Нидерландия изпълнението на политиките по Натура 2000 доведе до това, че фермери, които обработват е, и които от е, поколение обработват е, земята, Искам да попитам как да се осигури баланса между спазването на екологичната политика за опазване на природата и запазването на жизнеспособно селско стопанство. Ще успеем ли да направим така, че економиката, околната среда и селското стопанство ще могат да съжителстват в хармоника? Мисля, че е много важно в началото на този мандат политиките да функционират добре. Господин Екхарт, много е положително това, че климатът е един от приоритетите на латвийското председателство за следващите 6 месеца. Надявам се, че председателството ще успее да изпрати много ясно послание. Европейския съюз трябва да го направи. Аз лично смятам, че рамката 2030 за климатична и енергийна политика, заедно с съответните законодателни предложения, са сред най-спешните мерки, които трябва да предприемем. И тук аз бих призвала комисията да излезе със съответните законодателни предложения. Аз обаче искам да призва вас като председателство да продължите да работите по тези въпроси. В програмата си казвате, че сред вашите приоритети е подготовка на европейския принос към международният режим за противодействие на промяна в климата. Какъв е вашият план за успешен път към Париж? Председателството каза, че ще продължи работа по резерва за пазарна стабилност. Как ще осигурите прехода към стабилен въглероден пазар, като заедно с това се гарантира конкурентоспособността на европейската индустрия. Господин Уитемер, благодаря господин председател, господ... благодаря господин министър. Имам въпрос за Натура 2000. Има сериозни проблеми с изпълнението на програмите по Натура 2000. Един от тях е, един от проблемите е отлагането на азот и различните нива които се приемат в различни държави членки. Емисиите на азот в една държава членка влияе върху региони в, по натура 2000 в друг регион. Латвийското председателство вижда ли тези проблеми, които често влияят на условията за равнопоставеност за фирмите? Какво смятате да предприемете за да се гарантират условията на равнопоставеност и да се реши проблемът и Второ, готов ли сте да събирате и оцените проблемите, свързани с економическите и социалните фактори за предприемачите? Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател, господин министър. Говорим за биологическо разнообразие и вие говорихте за неформална среща на министрите на околната среда за обсъждане на тези въпроси. И тук искам да спомена един конкретен случай. В Испания има законодателство, което допуска е, изгорена земя да получи променено предназначение. В миналото подобна земя трябваше да остане на угър за 30 години, не може да се използва за секулации. Знам, че това е свързано с е, политиката, с друга политика, но държавите членки трябва да представят планове за предотвратяване на горски пожари и имаме ново законодателство, което според мен противоречи на европейските закони за биологическо разнообразие. И когато се срещнете с министрите на околната среда, бихте ли излезли с инициативи, за да се гарантира опазването на нашите гори, за да не могат да се използват за спекулативни цели, особено след големи горски пожари? Благодаря, господин министър. И имам един много важен за гражданите въпрос. Бяхме информирани, че вие ще отго... отговаряте и за политиката за храните. Как ще подходите към клонирането? В съвета има нужда от абсолютно мнозинство. Съгласен ли сте с подхода на комисията? т.е. да няма проследяемост, да няма етикетиране и да няма мерки за потомството на клонираните животни. Е, радика... Позицията на Европейския парламент е, е по-радикална или забрана, или проследяване. Господин Демесмакер. Meneer eh, de minister, eh, ik wil nog even terugkomen op het, eh, op het antwoord. Господин министър, Искам да се върна на един от отговорите, които дадохте във връзка с кръговата економика. Казахте, че ще работите на основата на сегашния проект. Приветствам този отговор, но тук има един проблем, свързан с тълкуването на комисаря Тимерманс. На пленарно заседание миналата седмица той не успя да ме убеди, че комисията е решена да отстоява високо ниво на амбиция. Искам да знам какво ще прави комисията точно. Защото е, тук от група в група върви една невярна информация. Оставяте ни в очакване, сякаш и вие самите очаквате да видите какво ще стане, но вие ще работите заедно с нас. Е, хората искат да бъдат запазена околната среда, да има работни места, да има растеж, е, но също така и устойчиво да се използват ресурсите. От групата ЕКР на 4 март организираме една проява, с която ще се запознаем на, с най-добрите примери от практиката тук в Ландрия. Искам да чуя повече информация за кръговата економика от вас. Благодаря сега господин Газбакър. Той не иска да се изкаже господин Балаш тогава. И вие не искате. Ми имаше искане. Господин Пос, гледам ви въпросително. Uh, yes, thank you, Да, благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министре. Много се радвам, че сте тук. Въпросът ми ще бъде съвсем кратък, тъй като времето ми е малко. За ендокринните а, смутители. Преди две години беше поставена тази тема. Как ще а, работите по този въпрос? В химическите вещества, които смущават ендокринните функции – ще бъде ли това сред приоритетите на вашето председателство и освен това, е, господин е, министре, има ли лични пречки и съвсем лесен въпрос от тук вашето председателство? Ще настоява ли е, комисията по-скоро да изработи рамкова политика за веществата, които пречат на нормалното функциониране на ендокрините жлези, чрез изменение на РИЧ и чрез други съответстващи мерки. И сега последен въпрос, ако иска да, да, да, да зададе този въпрос, госпожа Каденбах. Благодаря, господин министре. Първо, Радвам се, че вие казахте, че през май ще има голяма конференция за свързана с опазване на природата и биоразнообразието. Имам един въпрос, който все още не е зададен. Латвия беше сред страните, които бяха за това да има поне временна забрана или ограничаване на използването на неоникотиноидите. През 2015 година изтичат временните условия и следващата през май трябва да се види как ще се процедира след изтичането на тази времен, на тази на тези времени ограничения? Какво ще предприемате вие в тази посока? Ще работите ли за обща забрана на неоникотиноидите и на пестицидите, които а, пречат на опрашването на някои насекоми? Ще се застъпите ли за това тези препарати да бъдат извадени от търговската мрежа? Благодаря ви. Сега даваме думата на господин министър да отговори на въпросите. Е, Благодаря ви. Благодаря. Въпросите бяха много интересни и ще започна с отговорите. Много е, депутати споменаха темата за кръговата економика. Господин Флоренц, госпожа Бонафе. Okay, we can uh, continue. Yeah. Uh, aprits economic. Uh, и така, кръговата економика. Беше казано, че кръговата економика е една важна форма на економиката, свързана с бъдещето. Виждаме и днес, че кризата, която ни засегна, показа едно, че бъдещите технологии са тези, които ще отбелязват най-бърз растеж и в бъдеще ще остане така. Съгласен съм с господин Флоренц, че всяка държава трябва да се спрява с определени проблеми. Харватския колега каза, че има различни особености в държавите член, които трябва да бъдат взети предвид. Обработката на отпадъците и кръговата економика са теми свързани неразривно една с друга. Днес трябва да обсъдим по какъв начин ще подходим, колко амбициозно ще е предложението на комисията. По време на съвета през декември държавите членки казаха, че действията трябва да бъдат продължени в тази насока. Латвия е, е страна председателка и е, е готова да продължи предвидените мерки. Възнамерявам активно да работим в тази посока. Въпросът е, на госпожа Гърдини, свързан с е, качеството на въздуха и презграничното сътрудничество. Проведох разговори с е, чешкия ми колега, обсъдихме тази тема. Подобряване качеството на въздуха е много важно за всяка една държава членка. Латвийската поли, е, позиция е такава, че съществуващото законодателство трябва да бъде приложено на практика. Необходими са и нови инициативи и ние сме готови да ги координираме. Относно ам, мобилните маш, машинни инсталации, в а, всяка държава членка ситуацията е различна, това го знаем, но ние ще координираме действията по такъв начин, че да се намери решение, което да удовлетворява всички страни. Много от депутатите споменаха биологичното разнообразие и различните фактори, които оказват влияние. Беше казано, и от испанската колега, че по време на, неофициал... на неформалния съвет този въпрос трябва да бъде обсъден. Да, така сме го и планирали да, рабо... да говорим за биоразнообразието и за отделните фактори, които оказват влияние. Готови сме с няколко предложения. Освен това, имаме готовност и да говорим за това как разнообразието на видовете да бъде съчетано с други теми. Докладът, свързан а, с биоразнообразието, за разнообразието на птици, животни, растения. Този доклад и други подобни ще ни дадат възможност да ги използваме като отправна точка за нашите по-нататъчни действия. Беше спомената и темата за ГМО. В тази връзка искам да кажа, че сме много благодарни на италианското председателство и на Европейския парламент и най-вече на комисията ЕНВИ, че се стигна до споразумение. Това споразумение ще даде възможност на държавите член, членки да ам, оказват влияние върху ам, а, при взимането на решение за отглеждането на ГМО. Благодарен съм и на председателя на комисията. Господин Юнкер каза, че ем, близко бъдеще този въпрос ще бъде обсъден още веднъж и ние работим ем, за създаването на едно още по-добро законодателство. Беше зададен и въпрос за колонирането. Латвийското председателство ще работи за да постигне компромис, за да не изпадаме в ситуацията от 2011 година. Много активно ще следим работата и на Европейския парламент и съвместно ще целим разрешаване на този въпрос, тема, която е доста чувствителна и щекотлива и за държавите членки, и за всички граждани. Химическите вещества, които а, нарушават функционирането на ендокринната система. Да, това е важен въпрос. Ние сме готови да предприемем действия, когато комисията изготви своето предложение. Беше зададен и въпросът дали ние ще работим съвместно с господин Домбровски, с господин се попита. Имах щастието да работя с господин Домбровски. Той беше наш премьер и а, предприе действия за преодоляване на последствията от кризата. Околната среда не може да бъде отделена от растежа, от социалната политика и от други политики. Разбира се, ще работим с всички комисари съвместно, които работят и по въпросите, които са свързани пряко или непряко с околната среда. Bija arī vēl virkne jautājumi Пър. Бяха поставени и редица въпроси, свързани с инициативи, с различни инициативи. Господин Данкън. И въпросът как ще бъдат продължени действията предприяти по време на конференцията в Лима. Както казах, заключенията на съвета от октомври са много важни. Те предвижат 40% намаляване. А това е много важна стъпка и по този начин Европа се явява пионер на световно ниво. Говорим за изменения в климата и за предприемане на мерки, които да противодействат на това явление. емисиите на въглероден двуокис а, и ам, тяхното търгуване. Имаше предложение в а, тази връзка, а, както и улавянето и съхраняването на а, въглерод. А, да, готови сме в съвета да работим по тези теми. Сътрудничеството ще е много важно, за да се стигне до а, конкретни резултати. В Лима видяхме, че бяхме много добре представени. Делегацията на Европейския парламент също предприе много интензивни действия. Резултатите от Лима са по-добри от това, което ни очакваше на място. С други думи, резултатите, които бяха постигнати, надхвърлиха очакванията ни. Благодаря ви, може би на някои въпроси не отговорих, но както казах, аз съм готов да работя с парламента по всички въпроси и всички, които са заинтересовани от конференцията в Рига ги каня да присъстват. Готов съм да ви информирам за по-нататъчните планове и по-нататъчните предложения, които предвиждаме по време на латвийското председателство. Благодаря ви, господин министре, за вашите толкова полезни отговори, както и за възможността, която ни дадохте днес да изслушаме приоритетите в нашата сфера на компетентност, към които ще се придържа латвийското председателство, както и за това, че отговорихте на въпросите, зададени от нашите колеги. Ще спрем работа сега за една минута, за да позволим на министъра да се оттегли, след което ще започнем работа по следващите точки от дневния ред. Dear colleagues, Драги колеги, закъсняваме, поради което трябва незабавно да започнем работа по следващата точка от дневния ни ред. Следващата точка. Моля. Който иска да излезе от стаята, от залата, за да имам възможност да продължим работа. And now we, we have uh, the next point in our agenda. Сега предстои следващата точка в дневния ни ред. Точка 6. Става дума за е, становището ни по доклада на комисията Инта във връзка с трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Dank u Давам думата на колегата Барт Стайс, за да ни запознае с становището на комисията. Благодаря господин председател. Изходната ни позиция е ясна. Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между Съединените щати и Европейския съюз е не само търговска спогодба. Става дума за преговори е, с първостепенен търговски партньор за Европейския съюз. И не става дума също само за пазар на стоки и услуги. Става дума за уредба, за регулиране, цитирам в случая, т.е. това не са мои собствени думи. На 11 декември 2014 година изслушахме комисаря по търговията Сесилия Малмстръм и тя заяви, че не можем да жертваме своите императиви в областта на здравето, социалната сфера и е, околната среда тук между Европейския съюз и е, Съединените щати има толкова големи разлики, че, че не можем да постигнем съгласие, например, по ГМО, както във връзка е, с разрешаването на е, хормонални продукти за стимулиране на растежа при животните в селското стопанство. Това бе казано от самата комисар Малмстрем, тя потвърди, че във всяка сфера ще се изследва дали има аналогични равнища на защита в Съединените щати и в Европейския съюз, например в областта на фармацевтиката. Драги е, колеги, ето тук започва нашата задача. Нашето становище за комисията Инта трябва да бъде много ясно и много ясно трябва да очертава какво може и какво не може да бъде направено. Надявам се, че по тази тема ще постигнем съгласие. Вчера след обед за пръв път говорих с докладчиците Сянка от всички политически групи. Повечето групи са водили дискусии днес сутринта. Затова текстът, който аз съм изготвил, е твърде предварителен по характера си. Първо, това е само становище. А, както знаете, становището е ограничено от към брой думи, които можете да използвате в момента. Моят документ е два пъти по-голям от процесуално допустимия размер. Опитах се е, бързо да е, работя. Е, получих първоначалната информация на през декември месец. След това мина точка в дневния ред на пленарното заседание през декември и от тогава се случиха доста неща. Първо, на 13-14 декември комисията представи текст за регулативно сътрудничество с Съединените Американски щати. И там много ясно се очертава начина по който комисията вижда сътрудничеството между САЩ и Европейския съюз в областта на регулирането. Препоръчвам този текст. Добре е той да бъде прочетен, тъй като той ще има огромно значение за работата ни тук, особено в областите здравеопазване и околна среда него се визират определени органи на ООН, например Кодекс Алиментариус, които ще имат голямо значение при разработването на нови стандарти и нормативни актове. Това е важно за парламента. Във всяка посока на работа и на всички етапи от работа. Ние бихме желали да бъдем неразделна част от процеса на работа, а не да бъдем изолирани от него. Това трябва ясно да се подчертае. И има и още нещо, което трябва да се спомене. На 7 януари 2015 година има препоръка от омбудсмана във връзка с прозрачността, след което комисията пусна доста голям брой текстове на веб страницата си. Това особено въжи за Генерална дирекция търговия на Европейската комисия. В комисията и в парламента има обезопасени стаи, където също могат да се видят определени документи. Не всички, но все пак някои. Това е напредък. Комисията Също така работи по темата решаване на спорове с държава инвеститор. Знаем, че много граждани имат огромни опасения в тази връзка ние сме длъжни да споделим тези опасения, защото често пъти инвеститорите и големите многонационални дружества използват подобни спорове по начин, който снижава стандартите за безопасност и за опазване на околната среда, както и здравните стандарти. Надявам се, че ще съумеем върху този скелет, който очертах, да положим необходимата плът и кръв можем всъщност да разделим работата си на два раздела. Първо, специфични препоръки е, за чисто практическите сфери, които ни занимават тук в Комисията по околната среда и второ, хоризонтални препоръки. Сега, във връзка с регулативната работа по отношение на околната среда, здравеопазването и безопасност на храните, е, отношение вземаме в параграфи 1, 2 и 5. Споразумението, е, поне такава надежда изразявам в тези параграфи, няма да се отрази отрицателно върху стандартите, до които вече сме стигнали. Давам е, пример с РИЧ и искам да се спра на това за една минута. През 2014 година е, Техническият представител на САЩ в областта на търговията е излязъл с доклад е, за техническите пречки в търговията. И той е, визира Рич, като казва, че от е, този акт проистичат е, необосновани пречки в международната търговия. Той казва, че има много малко регулирани вещества, които се използват в растениевътството в Съединените щати, поради което е, няма смисъл от такива пречки. Е, Съединените щати обаче в някои отношения действат напълно беззаконно, доколкото те не се присъединяват към международните конвенции, те не се присъединяват към световната система за класификация на химикалите и по тази причина правят каквото си искат. Не можем на тази основа да водим преговори за свободна търговия. Значи РИЧ създава един от големите проблеми. Има и други проблемни моменти обаче. Например, месо от клонирани животни. Вие знаете, че тук цялата дискусия е замъглена в връзка с споразумението от ТИТИП. Сега по отношение на безопасността и климата, видяхме в миналия мандат на парламента колко голямо внимание се обръща на тези теми. Хората силно се интересуват от това дали консумират месо от клонирани животни и има опити за натиск при приемането на решение от на, наша страна. Виждате, че наистина този натиск расте. Също така проблемна сфера е качеството на горивата – това е сфера, която също ще отразя становището. Както казах, много отблизо трябва да следим сближаването на регулативната дейност. Особено като се има предвид, че там последния документ бе обнародван едва от 23 декември. Има области, както казах, на големи различия между Съединените щати и Европейския съюз. Химикали, пестициди, интегрирания подход към безопасността на храните, към ГМО, твърдите горива, във връзка с целите енергетика и климат. Тези сфери не трябва да бъдат включвани в пределите на преговорите. Е, накрая има някои е, параграфи, два по-специално. Единият за изключване от приложното поле на споразумението на споровете с държава инвеститор, а другият параграф е свързан с прозрачността. Ще бъда готов да включа всякакви положителни изменения в документа с оглед на последните събития и обнародвани е, документи така че да можем да го подобрим. Очаквам да чуя какво ще кажете, очаквам да чуя какво ще кажат колегите. Готов съм да работя в изцяло открит дух и се надявам да изработим добро становище, което гордо да изпратим на комисията Инта. Благодаря, господин Дорфман, първия докладчик Сянка. Благодаря, господин председателю. Както докладчикът вече, вече каза, вчера имаше среща с докладчиците в Сянка и с докладчика. Разгледахме проекто доклада. Той ни е представен от известно време. Смятам, че както и докладчикът каза, Срокът, с който разполагаме за нашето становище е много ограничен и е, обемът на доклада е ограничен и за това трябва да се, огра... е, да, е, се концентрираме върху най-важните аспекти. Има вече 11 становища и има ам, хоризонтални въпроси, свързани с прозрачността и с а, механизма за разрешаване на спорума за инвеститори и държава. Трябва да се концентрираме върху темите, които са от значение за нашата комисия. Много от темите, които се обсъждат сред обществото, са теми, които засягат и нашата комисия, като въпросът за продоволствената сигурност. Моята политическа група разглежда темата по много по-конструктивен начин, по-конструктивен от този залегнал в доклада. Смятам, че във връзка с трансатлантическото споразумение, освен производствената сигурност, има и други теми, по които едва ли има смисъл да се преговаря, защото ние знаем, че няма да можем да хармонизираме стандартите си с Съединените щати по отношение на продоволствената сигурност. Стандартите ни са много добри, много високи, няма нужда да правим крачка назад. Ние искаме да вървим напред. Според мен, ако говорим Съединените щати за ГМО, в... няма смисъл, защото в Европейския съюз имаме друг, други мнения. Има, имаме и вече законодателство, свързането и с отглеждането на ГМО и тяхното разпространение. Има и други области, Има и други теми, които могат да бъдат обсъдени в Съединените щати, като темата с пестицидите, въпреки че тези теми от докладчика са обявени като табу. Относно пестицидите, бяха изградени бариери, търговски бариери за някои продукти. Но относно а, хранителните продукти с високо качество, за тях а, няма а, проблеми и няма нужда да се а, слагат излишни бариери. Относно хранително-вкусовата промишленост и относно околната среда, а, трябва да сме по-уверени по време на дебата. Трябва да кажем, а, не какво не искаме да направим, а ние като европейци какво искаме да направим. Оставам впечатлението тук в парламента за това какво не искаме да направим, за това за което не искаме да говорим. А в крайна сметка трябва да започнем да говорим за това какво искаме, какво очакваме от Съединените щати. Освен етикетирането на хранителните продукти, друга важна тема е свързана с ам, происхода на тези продукти и съответното обозначение. Трябва по-активно да действаме от наша страна. По съдържанието нямам какво повече да добавя. Моята политическа група не е обсъдила все още тази тема и за това трябва те първо да гласуваме по темата. Радвам се за успешното сътрудничество с докладчика и останалите докладчици в Сянка. Сега колегата Павел Под за социалистите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия проект въпреки че сме в началото на процеса. Аз мисля, че ние знаем много добре какво искаме. Искаме да запазим европейските стандарти в областта на безопасността на храните и общественото здраве. Европейската комисия казва, че е пазител на договорите ние като парламент сме пазител на европейското законодателство. Съжалявам, че ще обсъдим само становището. Би трябвало да обсъдим целия доклад по собствена инициатива. Така ще постъпи Комисията по селско стопанство защото становището няма да може да обхване всички въпроси, които са многобройни и разнопосочни. Повечето от проблемите, които вълнуват гражданите, са свързани с областта на здравеопазването и безопасността на храните. Аз няма да представя представям пресилени или твърде негативни подходи, но мисля, че моята група ще ме подкрепи. Ние искаме да бъдем отворени и конструктивни, но за социалистите европейските стандарти не могат да бъдат предмет на преговор. Прег Преговорите ще бъдат много сложни поради ограниченията във времето. Ние трябва да се спрем предимно на общественото здраве и безопасността на храните. Докладчикът спомена законодателството РИЧ. Ще спомена друг документ. Аз подготвих друг документ, подготвен от Конгреса на САЩ и и очаквам да се срещна с Конгреса. Мисля, че ще има проблеми, защото онова, което са нетарифни бариери за Конгреса, за нас са стандарти. Например, забраната за вноса на говеждо от животни третирани с растежни хормони. Същото въжи с остатъци от ректопамин в свинското месо. Същото въжи за внос на череши, заразени с монилия. Много са въпросите, които са обхванати Ние в Европа искаме да знаем дали млякото, внесено от САЩ, не съдържа твърде много соматични клетки. Общи въпроси, като клазата за защита на инвеститорите е, и прозрачността са много важни, но ние трябва да се спрем предимно на здравеопазването и безопасността на храните. Надявам се, че ще имаме добро взаимодействие с докладчика и докладчиците в сянка. Срещата вчера показа, че има по какво да преговаряме. в. Целта е да защитим интересите на европейските граждани. Думата има госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Когато за пръв път видях това становище, бях леко поразена от него и от тона. В то е по същество, но въпросът е какво е това същество. Според мен има силно антибизнес и антиамериканско настроение и създава ненужна тревога и паника около някои въпроси. Приемам, че това е легитимна политическа позиция за докладчика, но не смятам, че това трябва да е позиция на комисията, тъй като противоречи на това, което мнозина от нас мислят за споразумението. Аз ще внеса подробни изменения и съм напълно съгласна с господин Дорфман, че подходът е твърде отрицателен. Не се говори за области, в които бихме могли да спечелим, а говори подробно за области, в които се смята, че ще пострадаме. Аз съм докладчик по въпросите за качеството на въздуха и установих, че американските стандарти са много по-високи и изпитанията и стандартите за изпитания са толкова по-добри, че нямат проблеми с качеството на въздуха. Има област, в които регулаторните ни процедури не са най-добрите. Арогантно е да казваме, че са и има какво да научим едни от други. В доклада не се говори за потенциал за екологосъобразен и зелен бизнес. Мисля, че споразумението трябва да спомогне за решаването на търговски спорове и това не се споменава. Това е форум за търсене на прагматични решения, а, а не да се насърчава паникьорството. И когато господин Стайс използва израза международни на нарушение на правото, за да е, характеризира американските преговарящи. Това е неприемливо. Той спомена Рич, сякър Рич ще бъде изложен на заплаха от това споразумение, няма основание да се мисли така. Ще има регулаторен орган, но той няма да може да налага промени. Няма да може да премахне Ричи да наложи американски като уредба. Това просто не е така. Накратко, ако искате да маргинализирате тази комисия не само в парламента, защото а, подобно становище бъде внесено комисията по търговията, те няма да му обърнат внимание. Ако искате нашата комисия да не бъде изтикана от а, преговорите, не приемайте това споразумение. Аз искам да бъда част от процеса. Искам да мога да изразя становищата си за стандартите за храни и регламенти. И ако запазим този тон, във Вашингтон просто ще ни хлопнат вратите под носа. Няма да се отнесат сериозно към нас. А в Европа, когато договорим регламент, когато договорим а, нормативна база, ние обединяваме суверенитета си. Търговско споразумение е различно нещо. То не прави това. Ние не си, ние не отстъпваме част суверенитет си на друга страна, а казваме, че искаме да си сътрудничим и да намерим начин да правим бизнес, като запазваме собствените си стандарти, традиции и култура. ще се когато за пръв път прочетах текста, бях разочарована. Мисля, че становището е твърде, подхожда твърде опростенчески към споразумението и не смятам, че ще ни доведе до където и да било. Аз ще внеса много изменения. Благодаря. Госпожа Ятен Маки от името на либералите. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика, въпреки че очаквах малко по-позитивен подход и малко повече инициатива. Трябва да кажа, че ситуацията се е променила в сравнение с първото разработване на становището за прозрачността, комисията реши да ни се предоставят всички документи с изключение на консолидираните текстове. Но не можем да искаме всички документи всички търговски документи. Ако друга страна не иска да предоставя документи, очевидно е, че ще се установи определена атмосфера и няма да има достъп до всички инструменти. Благодаря на комисията за това, че насърчава прозрачността и сега преговорите са по-прозрачни от когато и да било по-нататък. Що се отнася до пета точка, там се предлага изключването на някои области от преговорите. Парламентът реши да започне преговори и ние решихме въпроса на културата да не влизат в споразумението аз лично не бих изключила други теми, защото ние взехме решение за мандата за преговори. Тъкмо обратното. Аз бих предпочела да бъдат изложени нашите цели и нашите инициативи в областта на околната среда, безопасността на храните, безопасността на храните, пестицидите. Тези въпроси бяха споменати вече, което говори, че те ни вълнуват. Може би трябва да декларираме своите цели, вместо да, да правим списък на онова, което няма да допуснем по някои въпроси няма да има консенсус, защото отправните точки в САЩ и Европа са твърде различни, но това ще решат преговарящите ние непрекъснато ще ги следим. Освен това, хубаво е депутата да знаят какво мисли Конгресът. Е, миналата седмица, когато се водеха преговорите по акта, ние съвсем да знаехме какво мисли Конгреса. Не следихме ситуацията. Едва след като Ауде посети Вашингтон, установихме, че Конгресът никога няма да приеме акта. След това проведахме преговорите, които доведоха до отхвърлянето на акта. Сега, нека да да положим усилия, така че да знаем какво мисли другата страна, да не се окажем в ситуация, в която окончателното решение не е приемливо. Ние трябва да се внимателно преговорите, да, с, да поставяме цели, да формулираме целите си и да се съсредоточим върху въпросите, влизащи в правомощията на нашата комисия. Колегата Форенца за крайната левица. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че днес водим много важен разговор като, крайна, като обединена левица. Ние гледаме положително на представеното становище. Там са обхванати много от опасностите, с които е свързано с трансатлантическото споразумение. И мисля, че комисията може да изиграе много важна роля. Важна, защото въпросите, по които не сме съгласни, е, не са следствие от нерационални предразсъдъци. Е, те са свързани е, с... Те не проистичат само от клаузата за защита на инвеститорите, която е в ущърп на възможността на гражданите да решават. Е, е, причината е Причината са въпрос свързани с е, общественото здравеопазване и безопасността на храните. Ние днес не просто защитаваме европейските стандарти. Ние искаме да разберем какъв може да бъде реалният капацитет в крайна сметка на парламент, националните парламент и гражданите да приемат екологични правила, за да се защити е, здравето на гражданите. Като Обединена левица, ние ще се съобщим върху някои аспекта, за да усъвършенстваме един текст, който ни убеждава но може да се усъвършенства. На първо място, възможността по-категорична намеса, за да се избегне опасността да се възстанови дискусията по въпроси, на които САЩ държат е, ГМО, хлор е, и пестицидите. Ние не сме е, удовлетворени от представените гаранции и смятаме, че трябва да има ясна гаранция по тези въпроси в, в договора. Вторият ни приоритет е в санитарните и фитосанитарни мерки. Знаем, че Европейския съюз прилага принципа от полето до а, масата. Има а, проследяема система. В, по американската система се проверява само сигурността на крайния продукт. И Преговорният мандат не пояснява как ще се решават много от въпросите. По-нататък принципа на предпазливост. Знаем, че той е предвиден по Мастрихския договор. Не иска да се смесват системите за, кон... системите за предварителен и последващ контрол на европейско ниво. Не искаме, те, да, искаме нашите системи за контрол да се запазят, без да бъдат повлияни от американските такива. По-нататък риска от замърсяване от добива на изкопаеми горива, например, хидравличното разбиране в САЩ не се спазват и много критерии за устойчивост за екологична устойчивост. Последният въпрос е свързан с РИЧ. Ние искаме да потвърдим, че ТИТИП не може да се използва в ущърп на принципите за предпазливост, които са записани. Ето защо нашата комисия трябва да, да свърши сериозна работа. По-нататък нашата група ще работи заедно с гражданското общество. Искаме да информираме гражданите за това каква е реалността на споразумението ТИТИП. Това може само да усъвършенства нашата работа. Благодаря. Колегата Фронта има думата. Благодаря, господин председател. Вчера на срещата на докладчите в Сянка ние изразихме благоприятното си мнение за това становище. Смятам, че вътре се дава отговор на много въпросите, които вълнуват европейците. Съгласни сме, че споразумението трябва да бъде възможност за растеж и за работни места за Европа, но не трябва да е в ущърп на сигурността на храните. Притесняваме се, че притесняваме се от принципа на предпазливост, който е водещ принцип в Европа. Мисля, че по този начин ще се премахнат механизмите за контрол и ще се допусне търговията с вещества и съставки, които в момента не са позволени. Не, няма да е възможно да се забрани вноса на месо в Европа, съдържащо хармони и антибиотици принципът защита на биологическото разнообразие и, и териториалния происход на продукта. Трябва да потвърдим принципа, че месото от клонирани животни трябва да е ясно обозначено. Не искаме в интерес на Съединените щати да се занижат европейските норми, тъй като това ще навреди на гражданите. Не искаме многонационалните фирми да използват този договор, за да намаляват разходите си. Не искаме, че споразумението трябва да веде до занижаване на контрола върху храните и а, лекарствата признаваме е, теми като ядрената енергетика, е, шистовия газ, е, към които проявяват интерес многонационалните предприятия. Европейския съюз държи на запазването на европейските стандарти. В противен случай ще се занижат нашите стандарти. Накрая една дума за прозрачността. Чух някои колеги, да казват, че поверителният характер на някои документи е част от играта. Според мен е неразбираемо как може да се изключи договор за е, търговски бариери, без да се знае по какво точно се преговаря и кой го прави. Следователно, преговорите не трябва да бъдат във вреда на гражданите и Комисията по околна среда трябва да излезе с ясен и силен глас по тази тема. Получихме 12, още 12 искания. Искам да ви помоля да ограничите изказването си до минута и половина. Веднага давам думата на заместник-председателя, партньор. Господин председател, господин докладчик, мисля, че е време а, да кажем ясно не на някои доводи, които чуваме тук и там Мисля, че трябва да кажем на Европейската комисия, която води преговорите, да спазва принципа на прозрачност. Вярно е, че не могат да се водат преговори с 28 държави членки. Ясно е, че те ще се, преговорите ще се водят от комисаря за търговия но преговорите не бива да бъдат непрозрачни и Европейския парламент иска да е информиран и на всеки етап да разполага с достъп документите. Да знаем кога какво се е променило в резултат на чий натиск. Има и някои празноти е, и ние в Европейския парламент е, не разполагаме с пълната информация както трябва. Трябва също така Европейската комисия да зачита ангажиментите за предоставяне на информация, като се допитва до, до е, неправителствените организации. Трябва да се допитат до експертите, синдикатите, потребителите и представители на фирмите. Следователно е задължително да се организира дебат по същество, който да бъде прозрачен и демократичен с участието на представители на гражданското общество. Очакваме тази прозрачност или тази, или тази координация. Европейската комисия трябва да спазва мандата за преговори, който и беше предоставен. Ние сме непреклонни от гледна точка на екологичните норми, нормите на безопасност на храните. Принципа на предпазливост не може да се замести а, с, с американския а, принцип. Няма да се връщам на това, което казаха на някои колеги като Барт Стаес, но аз напълно споделям онова, което беше казано. Нека да напомним, че успяхме да наложим своето вето през последните години за договора АФТА за фалшификацията, а също така и за акта защита на личните данни. Нашите правомощия, нашата отговорност и нашите препоръки които предполагат да бъдем максимално а, е, стриктни, да сложим край на някои фантазии и също така да не няма да допуснем натиск от страна на американците в някои области. Драги колеги, приканвам ви да спазвате ограничението във времето. Питър ли има думата? Благодаря, господин председателю. Имам молба. Може би трябва в комисията да отделим повече време за обсъждането на ТТИПС. Това е тема, която интересува и обществото и нас. Като координатор от ЕНП искам да кажа, че нашата политическа група е за ТТИП. Растежа и работните места не са незначителни теми, особено за Европа в настоящия момент. Тези два аспекта са много важни. Трябва да работим за осъществяване на глобализацията по един най-добър начин, така както прави правят Съединените щати с Китай. Е, трябва е, някои неща да бъдат изключени от ТИТИП, ако е, те не бъдат заложени в договор, така както искат гражданите. Два конкретни въпроса. Единият е свързан с комисията. С с американците имаме спорове с търговите с емисиите и с въздухоплаването. Има ли разговори по тази тема по време на преговорите е, по ТИТИП относно клонирането на животните няма все още никакво законодателство. За съжаление е така, защото комисията не се осмели да предложи нещо съществено. Моля, обръщам се към комисията, кажете на американските партньори, че ще има законодателство и по този е, въпрос. И е, това трябва да бъде обяснено на американците за това, че ако не се постигне съгласие, ще има и други последици. Благодаря ви, госпожа, е, господин Уитъм. Благодаря, господин председателю. Е, ще говоря на нидерландски, защото и докладчикът говори този език. Относно ТИТИП, в него се крият и рискове. Имаме строги е, разпоредби е, за кокошките носачки и е, за е, кафете, в които се отглеждат. Много от е, яйцата от такива е, кокошки носачки са е, по-ефтини разпоредбите на СТО няма да, промен... няма да се промени нещо, но може с ТИТИП да се променят нещата. Да не говорим тук и за месото с съдържанието на хормони и антибиотици. Освен това са разпоредбите и за отглеждане на условията, като се отглеждат свинете и другите животни. Следващия оратия. Благодаря на господин Лизе, който каза, че имаме повече е, имаме нужда от повече време, за да обсъдим тази тема, тема, която е много важна е, и за нашата комисия. Ще съм много кратък. Дебатът е, е много по-важен, отколкото хората си мислят. Нека да сме наясно, че е, в ТИТИП не става въпрос за тарифи, а за а, законотворчество, за разпоредби. Всички хора казват, трябва да си запазим стандартите и от друга страна а, обсъждаме определени договорености, разпоредби. Е, това трябва да залегне в сърцевината на дискусията ни, защото това напрежение между едната и другата страна трябва да бъде е, отслабено. Има разпоредби от технически характер, от политически характер, къде да се сложи тази разделна линия. За това трябва да се говори хората казва. да, помислете си за разпоредбите за автомобилите. Има много технически аспекти. Ако наистина се интересуват от разпоредбите за автомобилите, ще ви кажа, че от 10 до 13 март има световен форум за хормонизирането на разпоредбите за автомобилите. И има много глобални платформи, където технически аспекти се обсъждат и свързани с тях разпоредби относно ТТИП, ние искаме да има по-високо ниво на хармонизация на политическите разпоредби и ще стигнем до една област или ще стигнем до един етап, в който трябва да сме наясно точно какво искаме. Необходимо ни е повече време да обмислим нещата. Не можем да кажем да ни обичаме Америка, да протегнем ръце и да кажем приемаме споразумението от ТТИП. Благодаря. Сега господин Балцо. Благодаря, господин председателю. Този проект доклад обхваща общи въпроси, аз също ще се спра на тях. Пазар, на който няма никакви търговски бариери, няма да предостави еднакви възможности за американските и за европейските предприятия. Един известен економически експерт формулира това по такъв начин. Ако позволите на лъв да, да влезе в кокошарника, ще е, се чудите какво ще стане от това. Има е, много теми, които са близки на сърцето ни и са свързани с споразумението. Е, има международна екологична непресна организация, която намери интересен а, документ а, е, за, или по-скоро това е една статия, а, свързана с, с това, че има а, е, вече споразумение между Европа и Съединените а, е, щати за вноса на ГМО продукти. Има а, технологични предприятия от Съединените щати, които имат за цел а, да направят на пух и прах а, предприятията, а, които се занимават а, с а, производството на високи технологии. Необходимо е да бъдат защитени европейските ценности и когато се говори за конструктивен подход, това, означава, това не означава да отстъпваме от нашите интереси. Можем да да подпишем това споразумение, само ако можем да защитим нашите интереси. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Аз е, наистина погледнах това, което ни предлага докладчикът, но се безпокоя тъй като това предложение ми се струва чиста партизанщина и догматизъм. Не може по толкова важен въпрос е, да подхождаме така. Трябва да запазим някакъв здрав разум все пак. Съвсем очевидно сме изправени пред тема от основно значение за нашата комисия. Нашата комисия е, така да се каже, в центъра на проблематиката. Това бе казано от докладчика в Сянка от НП. Много становища ще бъдат дадени, но важно е, е нашата комисия да даде становище по въпросите, които са наистина от нейна компетентност. По никакъв е, начин не трябва да нарушаваме нормите си, било ще е в опазването на околната среда или във връзка с здравеопазването или продоволствената сигурност. Но означава ли това, че трябва да затворим вратата напълно? Категорично не. Първо трябва да дадем доверие на комисията, да гласуваме доверие на комисията и същевременно да следим процесите отблизо и да я държим под контрол. Как ще договаря комисията, ако не се ползва с нашето доверие? Но трябва да имаме много високи изисквания към това, което е за нас основно. Трябва да защитим това, което следва да бъде защитено, но същевременно не бива да затръшваме вратата пред преговорите. Може само да се съжалява, че Съединените щати имат тази възможност да се обърнат най-сетне към Китай, ако преценят, че няма смисъл да се преговаря с Европа. Впрочем, те вече го правят. Говори се в случая за твърде важни економически предизвикателства. Не следва да превръщаме въпроса за споразумението в инструмент за постигане на е, нередни цели. Е, много активно е общественото мнение, задава много въпроси, но на нас се пада задачата да обясним какви надежди носи това споразумение, какви са и заплахите, които могат да проистъкат от него и да не затръшваме вратата, въпреки че ще разискваме въпроси от основно значение за нашата комисия. Благодаря. Um, I... Аз ще се придържам към отреденото ми време. Много внимателно слушах докладчика и съм съгласна с него, че е, трябва да държим на продоволствената сигурност. Това е наш приоритет. Съгласна съм с колегата от ТНП, който каза, че е, трябва да внимаваме за етикетирането на хранителните продукти и техния происход. Надявам се, че не ще държим на тези неща. Имам една грижа, свързана с е, клиничните изпитвания медицински експерти се свързаха с мен, както и здравни организации. Те са обезпокоени за това, че ТТП би подкопал действията, свързани с стандартите за клиничните изпитвания. Трябва да знаем какво се случва по време на преговорите по тези теми. Ние не искаме каквото и да се случи да се подкопават усилията ни до сега. Така или иначе, споразумението трябва анонимно, извинете, единодушно да бъде гласувано от парламента. Господин Велнер, благодаря ви, когато прочетох текста, останах с впечатлението, че ТТП е застрашава здраво, здравоопазването и околната среда. Но това не е така. Текстът създава такова впечатление, че е, има рискове, само защото говорим за това, което не искаме да правим. Ако говорим за това, което искаме, ще е друго. Е, някак. Е, е кога, това е прилича на някои наши резолюции, когато говорим за Киото, за сета и за други споразумения, а, е, какви а, опасности биха представлявали те за нас и че трябва да сме предпазливи по един или друг начин. Точно обратното. Аз бих се концентрирал върху това, което искаме да постигнем. Да речем за антибиотиците. Има големи проблеми в Съединените щати по този въпрос. Но ние имаме високи тарифи, високи изисквания. Но това няма да спре суперсилата. Относно химикалите, твърдите горива, сигурността на доставките, да, разбира се, ние имаме по-добри политики в тази област, но те може пък да имат втората по-добра, втората по място политика в света. Не вярваме ли, че ам, въпроси свързани с здравето и околната среда не трябва да бъдат а, включени в правно обвързващи международни споразумения? Ако не е така, нека да се откажем. Много критици казват, да, създавам впечатлението, че а, обществото е на такова мнение. Не, вижте какъв е, какво показва барометър. 50% от, от европейци смятат, че споразумението е добро и 25% а, смятат, че не е добро. Трябва да кажа, че трябва да обърнем нещата да, да говорим за това, което искаме да направим, а не за това, от което се страхуваме. Госпожа Борзан. Благодаря, господин председателю. Относно ТТИП. <clears throat> Ако а, той влезе в сила, ще има последици за милиони хора. Има различни мнения когато говорим за това дали въздействието ще е положително или негативно. Едно нещо е ясно. Дискусията за ТТИП в Европейския парламент е различна от дебатите, които се провеждат сред обществото. В Европейския парламент не можем да постигнем съгласие по въпроса дали това споразумение ще има положителни или негативни последици. Липсата на прозрачност и на а, актуална информация ни поставя в ситуация, в която не знаем какво се случва и гражданите са недоволни. Трябва да се говори за потенциалните ползи от това споразумение. Хората смятат, че могат да загубят работните си места, ще се влушат стандартите в областта на здравеопазването и околната среда и че, разбира се, ще има ем, евентуално спорове. В началото нямаше прозрачност и по-късно е, бяха забавени публичните консултации. Е, в такава ситуация, дори и да постигнем нашите цели в Европейския парламент, че сме изправени пред голям е, проблем. Едва ли ще можем да убедим нашите граждани да разберат за какво става въпрос. Независимо как ще изглежда окончателния текст. Ние трябва да следим за това комисията да, да държи на нашите ценности, европейски ценности при подписването на това споразумение. Госпожа Коронечна. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и за разлика от моите колеги не смятам, че трябва да се доверяваме на комисията. Когато говорим за това споразумение, комисията ни убеди, че не можем да му се доверим, защото за да имаме доверие трябва да разполагаме с консолидиран текст. целият Европейския съюз е основан на принципите на прозрачността, а тя липсва. Това е неприемливо за нас. Трябва да кажем не на тези а, е, тайни преговори. Споразумението засяга всички граждани в европейски система, имат правото да знаят за какъв текст става въпрос. Още нещо. Съгласен, съгласна съм с член 5, но а, е, той трябва да бъде разширен и да се добавят и клиничните изпитвания. И други колеги казаха това. Аз също а, имах връзка с медицински експерти, които изразиха своите опасения. Европейското законодателство в тази област е много стрикно и трябва да бъде запазено. Не знам дали ам, някой в Америка смята, че трябва да сме прозрачни или не, но ние сме избрани от гражданите на Европейския съюз и трябва да изискваме спазването на принципите на прозрачността.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 не губим от поглед разликата между нормативната уредба и економиката на Съединените щати от една страна и на Европейския съюз от друга. Пита се, кои разлики могат да бъдат приети и кои нямат или няма да имат пряко отражение върху нашите отношения, включително економическите. Кои разлики са толкова съществени, че невъзможен компромис. Беше споменато безопасност, продоволствена сигурност и безопасност, здравеопазване. Трябва да се знае обаче, че и някои от нашите стандарти не са приемливи за САЩ. И това отношение няма прогнози ако изключим тези сфери, не е сигурно, че американското законодателство непременно ще се отрази върху нашата законодателна сфера. От друга страна, трябва да имаме предвид конкурентоспособността и промишлеността. Европейската индустрия, например, казва, че е възможно да се работи в областта на горивата. Не говоря тук за изнасяне на производства в Азия. А, се казва, че е, може да се допусне по невнимание, след като се създаде такава възможност, е, за изнасен... да се обърне внимание на изнасянето на производства в Штатите. Това е информация, от която гражданите се интересуват. Всички си спомняме какво стана с акта, трябва да сме си направили изводите. В нашата комисия трябва да следим стриктно за прозрачността. Много неправителствени организации искат ясна информация, естествено, като се зачитат правилата за поверителност и тайната на преговорите, но все пак не може да се отказва даването на информация. Не исках да взимам думата, но бях принуден, защото се държим така, сякаш това е първото такова споразумение за свободна търговия. Е, до е, 28 споразумения са е, подписани при закрити врата, т.е. тайно. Но сега с Съединените щати трябва да сме внима, внимателни. Е, трябва да видим какви са различните е, стандарти. Имаме и ние стандарти, е, които са доста скъпи. Относно земеделието искам да кажа, че можем да бъдем подложени на натиск, когато е, разходите се покачат много и станем неконкурентоспособни. Относно договор от Лисабон, с него за първи път получихме правото въобще да гласуваме относно акта и други такива а, а, теми ни показаха, че ние можем да гласуваме и с не. Трябва много внимателно да подхождаме, то, да видим точно какво се гласува и тогава да решим дали ще гласуваме за или против. Никой тук иска да намали стандартите за защита на потребителите. Не. Някои колеги и НПО смятат, че може така да се набира политически а, а, капитал. Не е така. Внимавайте, страхът е лош съветник. А, когато има преговори, трябва да се преговаря, а не да се каже не, ние не искаме. Така че продължавайте. Thank you and now, uh, Mr. Благодаря, господин Педерле. най бол помемден споразум. Благодаря. Тук разискваме една от най-важните спогодби, както от към последици, така и от към обществен интерес. Затова и отговорността ни е голяма. Подкрепям амбицията да бъде сключена това споразумение, но трябва да се стремим към цели, съответстващи на изконните ни ценности. Трябва да проявяваме интерес не само към разширяването на търговските обеми, но и към последиците, до които тази увеличена търговия ще доведе. Нашите граждани искат уверения, а дружествата ни се нуждаят от предвидимост. Затова трябва да знаем какви ще бъдат точно последиците на някои разпоредби на бъдещото споразумение. Особено ако се стигне до разногласия в различни системи. Също така трябва да знаем дали навсякъде са на лице условията за изпълнение на споразумението. Ние също сме чули, че Европа ще бъде залята от е, американски продукти с съмнителни качества. Но трябва да знаем доколко обосновани са тези становища. И също така трябва да очертаем ясно пределите, зад които не можем да прекрачваме в преговорите. Смятам, че това предложение, което чухме, е добра основа за приемане на окончателна позиция. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Стаес за проекта му на становище, който много добре откроява някои опасности на това трансатлантическо споразумение. Трябва сега да не подценяваме нашето собствено регулиране, за да се харесаме на американските мултинационали. Става дума за сигурност, както и за уважение към народите на Европа, които са ни изпратили тук. Най-напред по отношение на продоволствената сигурност – и здравеопазването, вижда се колко много се различават двете економически пространства, двете правни култури. Това трябва да се запази, за да няма неравновесие и напрежение. Те тип не означава, че нашите предприятия ще имат единствено и само това пространство, към което да разгърнат търговската си дейност. Не, това е само един от възможните канали за търговия. Трябва да запазим своята юридическа цялост, като специално обърнем внимание на желанието за изключване на някои глави с хоризонтален характер от споразумението. Благодаря, госпожа Мелин. Благодаря, господин председател. 19 е, век бе векът на металургията, 20 на химията, 21 век е този на биотехнологиите. В този смисъл, споразумението с САЩ има особена тежест е, от гледна точка на компетентността на нашата комисия, защото според нас е, от него проистичат е, много резерви и има доста неясноти, много сложности по отношение на продоволствената сигурност и общественото здраве неяснотите са наистина много. За съжаление, е, ние биваме уведомени прекалено късно за това, което става по време на преговорите и не можем да се противопоставим ефикасно, е, тъй като е, Съединените щати имат е, норми в някои области, които подлежат на силна критика от наша страна, е, докато се водят преговорите, те сигурно ще заменят тези спорни норми с още по-спорни такива. Трябва да се пита дали следва да подписваме това споразумение. Според нас е, е възможно да има качествени международни отношения, без непременно да се подлагаме на свободна търговия. Благодаря сега господин Олбан, е, представител на Европейската комисия. Към комисията бяха зададени въпроси, моля да отговорите на тях. Благодаря, господин председател. Искам от името на комисията да ви предложа известна информация, валидна за вашия разговор. Той бе много богат на становища и това показва колко сложна е материята, за която говорим. Е, доста време се занимаваме с нея и още време ще се занимаваме. Искам да направя няколко частични бележки по коментарите, които чухме от членовете на комисията. Първо, ще коментирам прозрачността. Искам още веднъж да предложа на почитаемите членове на комисията да погледнат веб страницата на Генерална дирекция търговия на Европейската комисия, където сме обнародвали всички преговорни позиции на комисията. В хода на целите преговори те са съпроводени от фактически, фактологически справки, където са разяснени целите ни за всяка област на език, който не е предназначен само за юристи. Е, това е, е изрична цел на новия комисар да се помогне на обществото да разбере е, в името на какви цели се водят тези преговори. Искам също да благодаря и да ви кажа, че всички имат становище до консолидираните текстове. Докладчикът, докладчиците в сянка, членовете на комисията, Продължаваме да полагаме усилия да разширим обема на информация, е, до който имат достъп членовете на парламента. Ние е, всъщност предлагаме безпредседентна прозрачност, е, що се отнася до международни търговски преговори. Видели сте фактическия ни доклад, който излезе миналата седмица, 150 страничен, натоварен с много фактически данни. Възможно е вие като избрани представители да го коментирате и да го оцените в следващата фаза на този вътрешен дебат с комисията и с съвета можете да кажете и е, дали е уместно е, такъв доклад е, въобще да се разгласява, когато се водят преговори с партньор като САЩ. Докато реагирате, сме спрели преговорите по, от отделни глави със Съединените щати, за да се съобразим с вашето становище, когато ни го съобщите. Става дума по-специално за споровете с държави инвеститори. По тях в момента не се водят преговори. След като вие ни инструктирате, ще продължим преговорите. Нашият комисар е заявявал, и това е записано публично известно е, че е, споразумението няма да постави под е, заплаха достигнатите от нас стандарти в областите, които ви безпокоят. И двете страни е, запазват изцяло своята нормативна и регулативна компетентност. Това ще въжи и в бъдеще. Мисля, че е много важно това да бъде подчертано, за да няма неясноти. Също така, Е, трябва е, да е, сме наясно, че там, където имаме разногласие при разлики между обществата, каквито съществуват в този случай, тези разлики трябва да бъдат зачитани. Но целта на споразумението е да се създадат възможности, да се намалят разходите, да се увеличи конкурентоспособността, като по този начин имаме възможност да финансираме висока степен на защита в областите от значение за обществото. Висока степен на екологична защита, висока степен на защита чрез етикетите, тези е, изисквания, които съществуват в е, връзка е, с подобни въпроси, трябва да се финансират по някакъв начин, за да могат да бъдат изпълнени. Е, ако не съществуват фази или друга, де това е включително и защото е скъпо. Значи ние не поставяме под съмнение на равнищата на защита. Не стои под въпрос е, какво ще се промени Рич няма да се промени, така както и Съединените щати нямат никакво намерение да възприемат Рич. Но регулативните органи е, за химикалите могат е, да си сътрудничат, е, за да определят онези химикали, които са най-вредоносни за човешкото здраве и по този начин да разширят възможностите ни да постигнем съответствие. Ако не го направим с САЩ, кого ще го направим в глобализиращия се свят? Няколко последни коментара във връзка с точка 5. Мнозина членове на комисията споменаха това. Е, за стандартите и за това, че има много платформи, на които е, се разработват стандарти. Да, това е вярно. Ако е вярно, че има такива многонационални или е, глобални платформи, където се разработват стандарти, е, ние трябва да разширяваме сътрудничеството си. Това въжи особено за автомобилостроенето. В Женева се разработват стандарти, които са глобални. Е, ние имаме само интерес от сътрудничеството между две развити индустрии. Е, нашите изисквания за безопасност налагат двойни разходи на производителите в някои случаи. И това налага в онези случаи, когато е възможно на основата на обективни данни да се извърши взаимно признаване на стандартите за безопасност, това да бъде постигнато. Значи, там където има възможности, ние ще се стремим да ги оползотворим. Но това не означава, че е, трябва е, да се съгласуваме и да хармонизираме всичко. Например, по отношение на е, отпадните газове е, от използването на автомобили, няма да се съгласуваме. За споровете държавите инвеститори Искам да кажа на държавите, т.е. фитосанитарните мерки за защита. Фитосанитарните мерки за защита безпокоят както нашите фермери, така и американските фермери. Например, ябълките и крушите. Днес не можем да ги продаваме в Русия. И смятам, че това е неоправдано ограничение – за американския пазар на ябълки и круши. Същото въжи за говеждото. Заради лудата крава, нашето говеждо 15 години няма достъп до американския пазар. Това са проблеми, които съществуват отдавна. Миналата седмица за пръв път е, станахме свидетели на е, обявление, на съобщение, че ирландско говеждо ще бъде изпратено в Съединените щати. Е, ние няма обаче, и това е несъмнено, да допуснем е, хормони на растежа. Е, ще бъдем категорични, няма да променим нашето изходно законодателство за одобрение на генетично модифицираните организми вследствие на споразумението с САЩ, така че оставаме изцяло суверенни. И за това е много важно да потвърдим това. Е, важно е ние като комисия да ви дадем това уверение. Ако някой от членовете на комисията желая допълнителна техническа информация, моят малък екип в комисията е на ваше разположение. Е, можем да обменим електронна кореспонденция, да ви поканим, вие да ни поканите. Е, естествено, не само Генерална дирекция търговия има отношение към тези преговори, както вие казахте, има и значителен регулативен компонент е, това споразумение. Така че ние можем да ви предложим е, цялата експертна информация, от която се нуждаете, защото се нуждаем и от това да ви изслушваме. В комисията сме много ограничени като състав, а трябва информация да се предоставя не само на вас, но и на обществото. Искаме да спечелим доверието ви, за да можете и вие да обясните споразумението на своите избиратели. На ваше разположение сме аз и моят екип, повтарям още веднъж. Може би окончателна бележка за енергетиката. Председателят призовава към приключване на коментарите поради липсата на време. Както знаете, да, има ограничения за износа на петрол и втечнен газ в Съединените щати. Но резултатът е неблагоприятен. Целта ни е да се върви към най-високи стандарти като се махнат ненужните е, пречки в търговията. Давам ви това като информация и като храна за размисъл. Благодаря. Искам да дам думата отново на нашия докладчик, е, като го моля по възможност да се вмести в кратко време за изказване. И iedereen voor, de opmerkingen die Благодаря на всички за направените коментари и изказвания. Мисля, че разговорът беше много задълбочен и богат. Не съм очуден от казаното от госпожа Гърлинг. Тя понякога на не, не ми е, не съм и много симпатичен, но разбира се, това не е очудващо, като си има предвид колко са различни е, гледните ни точки. Казвате, че становището ми е догматично, е, насочено срещу САЩ. Не приемам това. Искам да кажа пределно ясно. казвам го и възстъпителните си думи. Казах, че това са думите на Сесилия Малстрюм Главният преговарящ, когато позициите са твърде разнопосочни, няма смисъл да се опитваме да подразделяме различията. Тя спомена ГМО, е, е, спомена хормоните на растежа в животновътството. Ясно е, че има области, в които различията са твърде големи. Други колеги казах, че според тях трябва да обръщаме внимание на положителното, а не на отрицателното. Така гледам е, и аз е, на нещата. Трябва да търсим общото помежду ни. Всички ние сме за опазването на общественото здраве, безопасността на храните, екологичното наследство и тези стандарти, е, които в момента спазваме. За тези стандарти са се водили демократични битки. И не би трябвало да се отказваме от тях. Не става дума само за пазарен достъп, става дума за регулаторното измерение в бъдещото законодателство и в изпълнението на сегашното законодателство не бива да жертваме стандартите, за които толкова сме се борили. Да, знам, че колегите ще внесат изменения и на тази основа ще можем да сътрудничим. Сега, новият график. До срока за внасяне на изменения е 5 февруари, 6 е, часа след обяд, гласуване в ЕНВИ 31 март, гласуване в комисията Инта 14 април, гласуване в пленарна зала през май. И сега, поради продължилата дискусия по трансатлантическото споразумение, Точка 8 за Европейската стратегия за енергийна безопасност ще бъде отложена за 29 веднага започваме дискусията по точка 7 и давам думата на господин Торвалц. Благодаря много, господин председател. Ще започна с е, една обща информация. Това, което държа в ръката си е часовник. Гениално изобретение разделя че минутата на 60 часа. Някой от вас смята, че разделя минута на 290 часа и това не е вярно. На 290 секунди, но не е вярно. В момента водим второ четене и е, е, нещо, което е различно от първото четене. Трябва да започнем с това, че приехме решението на първо четене и решихме Възможно е да възникнат проблеми за председателя, защото ще трябва да вземе решение за това дали съответства на обхвата или не. Така че нека да спазваме първото четене. Ако не успеем да постигнем съгласие на тристранната среща, процесът на е, второ четене ще доведе до помирителен комитет и там е, няма да има особен контрол върху процеса. Второ, ако можем да постигнем споразумение за позицията за тристранната среща, трябва да и имаме някакви козове в преговорите. След като прочетете моя доклад, ще видите, че там съм е, предложил някои формулировки е, именно с тази цел. Заедно с това трябва да кажем от кое няма да отстъпим. Това няма да е лесно, тъй като това ще се предопредели от различия между нас. Някои от предложените идеи в първото четене не са в доклада когато говорим за иерархия, трябва да разберем, че това е нещо, което се променя с напредъка на науката и следователно иерархията трябва да се основава на науката и технологична неутралност. Сега, какви са предизвикателствата? Връзката между 2010 и 2013 е доста слаба. Това предполага и влияние върху инвестициите. Има и друг проблем – енергийния съюз. В Финландия казваме, че се катерим по дървото първо с задника – и предполагам, че това може да се отнесе и към енергийния съюз. Even if I haven't tried. Uh, factors, there are a lot of different... Факторите, ILOC, емисиите вследствие на непреките промени в земеползването, и тук има много изменения. Вече казах, че трябва да защитаваме инвестициите, които са направени в бизнеса. Включили сме някои елементи от позицията на съвета от уважение към инвестициите, но и защото искаме да покажем на съвета, че проявяваме интерес към истински преговори. Това, което каза министърът тази сутрин, беше прозвуча много насърчително. Включихме също така и двойното броене, което не е много популярно в някои кръгове, но то съществува в много държави и членки и няма бъдеще без двойно броене. Когато за пръв път го видях, мислих, че се заблуждаваме. Броим двойно, за да си въобразяваме, че вършим нещо, което всъщност не вършим. Има обаче и някои положителни новини. По време на първото четене, мисля, че технологията не беше подходяща. Сега виждаме, че има технологичен пробив – и сме в състояние да инвестираме в нещо, което има бъдеще. И ако това не стане, има опасност инвестициите в горива трето или четвърто поколение да се отправят към други континенти. Това би било катастрофа. Извадили сме електрическите влакове. Според някои държави членки това е превозно средство на биогорива. Според мен влакът е по-еклектичен, но както и да е. Една от темите, по които много се дискутира, са приложенията. Там не са настъпили сериозни промени. Бихме искали те да бъдат неутрални от техническа гледна точка. Запазихме позицията на първо, от първо четене и по някои от най-спорните въпроси. Задължителният минимум биогорива от ново поколение и границата от 4,5%. И тук ни очаква много интересна дискусия с докладчите в Сянка. В, е, определен, в един момент аз се опитах да сваля е, документа от коледното дърво, защото коледа вече мина. Може би ще го запазя следващата коледа. И за това свалих е, някой от е, най-неприемливите е, точки в преамбила. Не на последно място, Голямо предизвикателство е цената на петрол на световните пазари. При сегашната цена на пазарните на пазара няма да му е лесно да приеме биогоривата. Трябва да направим нещо в тази насока. Today, at this time, I'm very eager to hear the conclusions of my colleagues and Очаквам да чуя заключенията на моите колеги. Все още съм оптимист. Благодаря. Благодаря. Веднага започваме с докладчите в сянка поради ограничен се във времето. Две минути. Предложението на комисията беше един много сложен процес на изчисления се, чиято цел беше да определи емисиите вследствие на непреки промени в земеползването. Хубаво е човек да се опита да се отърве от сложните въпроси. И големият въпрос е направиха ли го както трябва. Питам се, възможно ли е да го направим както трябва е, възможно е да оселиш е. Проблемът съществува и ние трябва да направим нещо. Имам чувство, че нещо не успяваме да оцелим. По същество. Опитахме се да спазим ограниченията и границите на първото четене, но имаме представа за това, което прави съветът. И не бива да допускаме проектът да остане неприят до края на мандата. факторът iLook, може би комисията трябва да работи заедно с нас по целите 5,2%. Питам се дали това е реалистично. Много заинтересовани лица казаха, че 0,5 е доста е, амбициозно, 2,5 ми се струва доста високо. Що се отнася до горната граница, 6,5 ми се струва малко високо. Проблемът е, не съм сигурен, че някъде не бъркаме. Може би трябва да подкрепим на изкопаемите горива. Ще спра тук, макар че има много какво да кажа. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Торвал за изключителната работа, която извърши и за метода. Неговото предложение е важна стъпка, която отразява много от позициите на парламента и има е, всички условия за споразумение със съвета. Ние подкрепяме предложението и като група, и като група ще внесем изменения за да е, с оглед на целите. Ние искаме да имаме силна преговорна позиция, когато разговаряме с съвета. Ние смятаме да предложим горна граница 5%. Смятаме, че трябва да се спомене задължението е, фактората ILUC трябва да се уточни да се уточнят критериите на устойчивост и за това да се сложи край на публичното финансиране на биогоривата от предишното, от по-старо поколение. И смятаме, че горната граница 5% е уместна, но списъкът с биогорива трябва да е ясен и прозрачен. И сега от името на ЕКА е госпожа Гърлинг. Благодаря ви. Аз също смятам, че трябва да имаме известна степен на сигурност, някакви гаранции. Това предложение от известно време се разглежда. Сега имаме становището на всички заинтересовани страни, промишленост, представители на гражданското общество и така нататък. Трябва да а, видим на къде сме се отправили. По първата точка подкрепям докладчика, че трябва да има някаква основа, върху която да стъпим по време на преговорите и а, ще е странно на второ четене да се а, промени членството. А, трябва да поемем отговорност в качеството си на екип по доклада. Трябва нещата да са прости и да могат стандартите да се прилагат на практика. Миналия път въобще не се отлепихме от земята, не постигнахме споразумение нито в парламента, нито в съвета, но а, сега а, в а, Смятам, че този път в Енви нещата няма да се придвижат напред, но аз не съм тук, за да казвам тези неща. Добре е, е да има един общо прият модел и ако Айлук е спорният въпрос, темата да бъде премахната. 7,5% искането за прак, МВ иска 5,5%, докладчикът предлага сега 6%. Аз смятам, че трябва да отидем отвъд тази граница от 6% и пред... <clears throat> ще внеси изменение за 7%. Няма да се подкрепи, но все пак е важно да се предложи. Двойното броене Не смятам, че а, хората ще разберат за какво а, става. А, въпроси. Ам... добре е да има обвързващи стандарти за биогоривата. Не знам дали 2,5% може да е обвързваща цел. Това е. Ам... има, мисля, че трябва да има прак под тези 2,5%. Госпожа Конечна. Благодаря на докладчика. Темата е доста противоречива и работата на докладчика е доста трудна. По време на вчерашното заседание на докладчите в Сянка стана ясно, че ние искаме да постигнем съгласие, но зависи от комисията и от съвета какво има да кажат те. Някои държави членки блокираха дискусията в съвета. Приветствам усилията да постигнем съгласие помежду си. Дискусията беше доста разгорещена вчера и доста продължителна, затова ще съм кратка. Имам и аз някои опасения, както и госпожа, както и госпожа Гърлин каза. Тази цел с обвързващ характер в размер на 2,5%. Необходимо е да има оценка на въздействието от някои държави членки, защото има държави членки, които не използват биогорива второ поколение, нямат възможност да ги използват така че да се казва, че това ще е задължение до 2020 година, смятам, че е доста оптимистично, защото срокът е много кратък. Ако решим да приложим а, такъв подход, може да се стигне до още по-противоречиви дискусии. Трябва да видим дали въобще можем да изпълним това задължение и след това да решим какви ще са праговете, какъв ще е процентният дял. Относно най преките промени в земеползването. НПО и а, някои представители на промишлеността ми а, представиха методи за калкулиране на ILOC и че а, ще създадат по-големи проблеми, от които а, съществуват в момента. Не знам дали ще се обединим около начинът по който да се изчисляват емисиите от непреки промени в земеползването. Внесени са някои изменения, но ако видим, че не е възможен компромис, е трябва да се върнем към това, което а, одобрихме в миналото. И е, не може да има система, която да е толкова противоречива, че никой да не я приема. Благодаря ви. Поливея. Две минути. Две минути за следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Нилс за положен от негови усилия и за а, тези така полезни дискусии, които сме провели до сега. Това наистина е важно предисловие, за да се стигне до споразумение. Друг е въпросът за преговорите с съвета. Те ще бъдат доста интересни, но всички трябва да знаят, че е, основата на това предложение е свързана с е, лошото е, третиране на някои биогорива. Има много голямо лоби, което иска да придвижи напред своите биогорива, за да увеличат пазарния си дял. И има старо законодателство, знаем, че има негативно въздействие на биогоривата. Този въпрос трябва да разгледан от комисията, да бъде изготвено предложение. И а, обаче на всички им е отне много време, и на нас, и на комисията, и на съвета, но проблемите си остава. Те не са се изпарили. Въпреки, че ние дискус... обсъждаме толкова много, проблемите си съществуват и трябва да ги решим. Ако искаме да запа... трябва да обърне внимание на първото поколение биогорива, за това, че това е първото и най-важно поколение и че възнова на него ще бъде е, вкарано и второто поколение. Но е, целта от 10% се използва все повече и повече от първото поколение и не се е, извършва преход към новите технологии. Другия въпрос за непреките промени в земеползването и тази тема се обсъжда от много време. Айлук фактора е важен. Не можем а, да се затваряме очите, дори да ги затворим, а, този фактор няма да изчезне. Сега, другата тема за периода след 2020 година. В този момент в Европейския съюз има две законодателства за транспорта. Намаляване на парниковите емисии от една страна и от друга страна се говори за инструменти. Това е регламента за ВИ. Но има и директива, свързана с качествата на горивата. Това е важната, централната директива. Ако искаме да отправим поглед отвъд 2020 година, тази директива трябва да е част от целия процес, а не да си поставяме негъвкави цели като такива до 2020 година. Grazie Presidente. Noi abbiamo già avuto modo di... di, uh, di... Благодаря, господин председателю. Вече съм имал възможност да кажа на докладчика, че докладът е положителен. Нашият основен интерес се състои в намаляването на използването на биогоривата от първо поколение с оглед на въздействието върху околната среда. Но заедно с това трябва да дадем стимул на биогоривата от второ поколение и минималната цел 2005% съответства на нашите цели, но това е свързано и с рискове. Е, риско, риск от а, е, а, е, измами и трябва да се да не се окаже, че има замърсяване с животински мазнини. Има и рискове от нелоялна конкуренция в други области, например отпадъци, дървени отпадъци. Има и опаскост, опасност общинските отпадъци да се използват за биогорива, вместо се спазва иерархията. Ето защо ние смятаме, че трябва да има иерархия на отпадъците и да няма нелоялна конкуренция с други сектори, които използват тези продукти. Съгласни сме с предложението на докладчика за граница от 6% и да се е, прилага към всички материали в тази категория. Трябва да се прилага и директивата за качеството на горивата, не само на ВИ насърчаваме методологията за iLook и да се представят предложения с оглед на новите научни изследвания. Списъкът в допълнение 9 трябва да се актуализира редовно възоснова на научните изследвания. Приключих. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията за една минута. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да се изкажа бързо, но без да притеснявам преводачите, казва ораторът. Смятам, че е, вече трябва да приключим разискванията, тъй като имаме нужда от ясна и стабилна уредба за различните направления. Необходима е правна и сигурност и стабилност за извършване на операциите. Наистина става дума за сложна среда, конкуренцията, е, е много голяма от страна на биогоривата, има значителни реализирани инвестиции и е, същевременно регулираме парниковите газове. Необходимо ни е равновесие между всички тези елементи. Не трябва нито промишлеността, нито земеделците, които вече са инвестирали, е, да бъдат застрашени от нови разходи поради коренна промяна на политиката. Но същевременно трябва да зачетем инвестициите в горива от първо поколение, като открием възможност и за инвестиране в горива от второ поколение. За биогоривата от второ поколение също така трябва да проявяваме реализъм като се съобразяваме и с международните условия. Една бележка последна, господин председател. По отношение косвената промяна на земеползването, дебатите ще бъдат продължителни. За момента не ни се иска и не ни се струва уместно да включваме този елемент в законодателството. Трябва да има просто докладване на техническо ниво за измененията. Има ли възможност за маневриране там? Това е мой въпрос – или а, всичко, което е определено за измененията, е вече строго фиксирано. Господин Баласт, благодаря. Господин председател, имам бележка във връзка с косвената промяна на земеползването. Това, което е казано в доклада, е интересно. Трябва да го подкрепим. Ако продължаваме да говорим е, без е, е, думите ни да се превръщат в законодателство, ще продължават разногласията и различната практика. Затова смятам, че тук докладът е стъпка в правилна посока. Но един въпрос за по-съвършените биогорива. Възможно ли е днес да има връзка между тези биогорива, които се произвеждат от отпадъци и онези, които се генерират от почва. Е, може ли да се разграничи или трябва да се свържат двете, тъй като в противен случай проблемите, които съществуват сега, отново ще бъдат поставени след няколко години. Госпожа Гростет, да, трябва да се намери равновесие между инвеститорите си, реч земеделците, които са направили разходи и да се проведе връзка между различните поколения биогорива. Да, тези горива бяха интересно начинание за земеделците, но трябва да се даде сигнал че в бъдеще следва да се инвестира само в качествени такива горива. Що се отнася до косвената промяна в земеползването, начините за изчисление са твърде успорвани, трудно е да им се доверим. Така наречените по-съвършени биогорива трябва да бъдат предмет на по-задълбочена работа, така че наистина да има технологически напредък, който се отразява в тях. Подкрепям докладчика за разработване на политика за след 2020 година, защото това ще даде по-голяма сигурност на инвеститорите. Господин Петърле. Благодаря съвсем накратко двойното броене. Променя се поредността на изказването. Господин Жере и след това господин Петърле. Една минута. Пък аз се казвам Петър. Това е първото ми. Благодаря. Трябва да има перспектива с това, което се случва след 2020 година относно iLook. Е, това е един ценен метод от научна гледна точка, но трудно приложим на практика. да речеме преглеждането на рапицата и производството на масло от рапицата може да бъде преработено след това. Айлук трябва с други думи, за да съм кратък, да бъде премахнат. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Да, единия Петър, другия Петърле. Понякога се получават объркване. Когато говорим за тази тема, трябва да сме в състояние да променим нашата политика. Трябва да сме последователни. Искам да сме последователни, когато говорим за условията за инвестиране. Инвеститорите а, искат да има стабилни условия. Необходимо е да бъдем и последователни, когато говорим за а, екологичните и технологичните развития. Um трябва да предприемем подход, който ще увеличи потенциала в държавите членки. Не трябва да гоним инвеститорите от Европейския съюз, с това и да се губят работни места. Относно необработваемата земя в Централна и Сочна Европа. Трябва да имаме предвид и, че това не е земя, която се ползва активно. Трябва да има биогорива, които да се произведат с нашите собствени ресурси. Благодаря, господин председателю. Първо, този е, регламент за биогоривата е прият наскоро. На второ място трябва да знаем, че особено в новите държави членки това е свързано с инвестиционни решения. Много инвестиции са били направени. В момента предприемачите се питат дали сме, дали не сме предвидими като законодатели. Господин Яр говори а, е, за това, че а, е, пропорциите са се променили, да речем за захарното а, е, цвекло. Някои от обработваемите земи а, са премахнати и а, някои насъждения с захарно цвекло са заменени с такива с рапица. Необходимо е да има ясни модели и да се внесе равновесие. Необходимо да има и биологичен баланс. Полша произвежда 2 милиона тона соево брашно и за всеки хектар рапица се губят 2,5 тона за храна за животните, защото това насъждение се използва не само за гориво, но и за фураж. Да не говорим, че производство на биогорива води до обезлесяване. Използва се палмово масло от Индонезия. Благодаря ви. Преводачите ще ни напуснат, тъй като работих четвърт час повече, което не е предвидено. Но го представителя на комисията ще говори на английски. Му давам веднага думата. President. Um, very briefly, um, this is obviously an important file to the Commission. We are aware of the investment uncertainty out there, and we would like to work very closely with the rapporteur and other members to seek